Okay, colleagues, I propose that we start. Колеги, предлагам ви да започнем. Добре дошли на всички. Първо малко съобщения вътрешни. За съжаление, е, днес е, в тази зала няма да може да имате е, превод от няколко езика. Няма да има датски, финландски, латвийски, малтийски и хърватски. Извиняваме се за това и се надяваме, че ще имате възможност да се справите с другите езици, на които има превод. Три различни заседания ще има днес при изслушването ни. Първо за програмите за подслушване на щатите и въздействието върху личния живот на европейските граждани ще обсъждаме инициативите, които се предприемат от другата страна на океана. Втората сесия ще бъде за парламента, ролята му по е, контрола на разузнавателните служби. И третата служба ще е е, е, третото изслушване ще да се съсредоточи върху програмите на Националната агенция за сигурност за електронно подслушване и ролята на информационните компании. Започваме с е, първата част от нашето заседание и с удоволствие искам да поздравя с добре дошъл сред нас господин е, Джим Сенсенбренер, който е член на Камерата на представителите е член на Комисията по правни въпроси и е, за нашите цели член на подкомисията по престъпления, тероризъм, вътрешна сигурност и е, разследвания. Той е един от, ако мога така да кажа, спонсорите на предложеното законодателство, така наречения закон за, за свободата, който се опитва да поправи всичко, което бе изпуснато, така да се каже, от закона за патриотичния закон. Ние се срещнахме с господин Сесен Бренер на 29 октомври. и Изключително се радвам, че днес можем да обменим мнения тук в Брюксел, защото от много дълго време доста се чувстваме раздразнени от това, че се е, срещаме с нашите колеги само от, так, от Татък океана, е, смятам, че това трансатлантическо сътрудничество трябва да се развива и на ниво избраните народни представители, т.е. членовете на Конгреса и на Европейския парламент, за да имаме така трансатлантическо сътрудничество има ли някакви проблеми с осветлението? И е, се надявам, че днес е, така предоставилия се случай да се срещнем няма да бъде еднокреятен, а ще бъде начало на един редовен диалог, едно редовно сътрудничество. Защото ние споделяме много, много общи теми. Вероятно ще продължим, ще помислим дали да не предвидим след 6 месеца още една подобна среща. За сега каня господин Сенсен Бренер да вземе думата и да представи предложения от него и с председателя на Сенатската комисия по правни въпроси, господин Патрик Лей. Вие, някои от вас са се срещали с него също, да представят закона за свободата. Този проекто закон ще прекрати събирането без ограничения на данни за гражданите и ще прекрати и е, така наречената клауза, е, ще измени е, глава 215 от Патриотичния закон. Също така ще създаде и своего рода представител за неприкосновеността на данните към съда за външно разузнаване който ще се занимава с проблеми на гражданските свободи и ще има възможност да, апели, да възразява срещу решения на съда. И ще ви дадем думата, господин Сенсен Брена. След това ще е, дадем възможност на докладчиците, докладчиците в сен, сянка да се изкажат. След това депутати. Виждам, че колегата иска процедурен въпрос. Съобщават ми, господин Енгстром, едва съобщават ми нашите си, че не може да се чуваме по интернет, госпожо председател. Също ли по процедурен въпрос, господин Зебер? Не, добре, господин Сесен Бренер, давам ви думата. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент за поканата да присъствам пред тях. Аз бях председател на Комисията по правни въпроси на Американския конгрес, когато е, ние бяхме нападнати на 11 септември. Знаехме, че има нужда от нови инструменти, по-широки приоритети за борба срещу тези, които ни нанасят вреди, но нямахме намерение да позволим на национал... Агенцията за национална сигурност да наднича безразборно в живата на невинни граждани по света. Окончателният проекто закон, който бе подаден тогава от либералите и от десните републиканци, мина единодушно през е, парламентарната комисия. Аз лично считам, че този закон, така наречения патриотичен акт, спаси живота на много хора, защото засили възможността на разузнавателните агенции да следят потенциални терористи. Но в последните години вече е, Националната агенция по сигурност абсолютно е, погрешно тълкува и пренебрегва защитата на гражданските свободи, които е вписана в закона президентът Роналд Рейган казва проверявай, доверявай се, но проверявай. Е, Националната агенция по сигурност обаче е, вече злоупотреби с доверието. Е, Тя пренебрегва ограниченията, които са предвидени от законодателите и приема прерогативи, които ние не сме смятали, че трябва да има. Освен това налага толкова голям облак на секретност, че ние не можем дори да проверим дали те изпълняват исканите реформи. Разкритията от юни ме изненадаха, абсолютно ме възмутиха, така както възмутиха американското общество и нашите международни съюзници. Затова въведо, предложихме законодателство с сенатор Патрик Лиели, за да се ограничат злоупотребите с събирането на разузнавателни данни и да се възстанови доверието в разузнавателната общност. Има заглавието на проекто Закона е обединяване и подсилване на Америка, като изпъл... се изпълняват правата и се прекрати подслушването, събирането на данни и наблюдението на комуникациите по мрежата. Целта е точно да се отрази е, всичко предвидено в патриотичния акт. Новия проекто закон вече се подкрепя от над 100 е, членове на Конгреса от различни партии, също се подкрепя от е, групи за граждани и свободи, от компании, свързани с технологиите като Google, Apple, Facebook и Microsoft – и от медии като Нью Йорк Таймс, Лос Анджелес Таймс и други. За разлика от предложението от Комисията по разузнаване, това законодателство ще донесе реални реформи. Ние искаме да разберем, да се знае как се събират разузнавателни данни и кой ги, разби... Е, кой ги събира. На 31 октомври е, Комисията за разузнаване гласува за първ път в нашата история да се разреши неограничено шпиониране на американския народ. Аз лично съм за различен от този подход. Акта за свобода на щатите ще даде възможност да се прекрати събирането неограниченото събиране на данни по силата на патриотичния акт и е, ще независимо дали се отнася за данни за американци или чужденци. Няма да може да се събира данни вече за е, невинни хора, докато ще може да се следят е, евентуално хора, за които има подозрение, че са свързани с тероризма. Е, ще има и други реформи на законодателния акт за външно разузнаване, за да не се събират данни безразборно. Също така смятаме, както каза един е, наш съдия, че е, слънчевата светлина е най-добрия дезинфектант, т.е. прозрачността ще даде възможност да се подобри отчетността в Националната агенция по сигурност. Конгресът няма много правомощия да предотврати е, шпионирането на чужди лидери от е, страна на администрацията. Наблюдаването на канцлера Меркел, например, е извършено с екзекутивна заповед, не е по силата на разпоредба на Конгреса. Президент Обама казва, че не е знаел нищо за това, но аз съм съгласен, че е, политиките спират на брега на извора, но в края на краищата, там където има шпиониране и то не е известно на, на единствения човек, който следва да го разреши, значи се налагат реформи. А, във всички случаи ние търсиме истински реформи. Ако успеем, законодателното предложение Закона за свобода ще има възможност и ще е първата инициатива от 11 септември, която да ограничи наблюденията и подслушването. Това е най-силното послание, което можем да изпратим. Именно, че невинни хора не следва да бъдат третирани като терористи. Нашия личен живот трябва да си остане неприкосновен. Ние трябва да търсим също и защита на американските свободи, което ще се случи с тази закон. В бъдещите месеци аз ще работя заедно с е, председателя на комисията Лиели да прокараме този важен проект закон и да го гласуваме в Конгреса. Нашите свободи са защитени само до толкова, доколкото ние сме готови да ги защитаваме. Затова призовавам президента и колегите ми в Конгреса да застанат зад този законопроект, за да защитим правата на всички американци и да възстановим доверието в нашата разузнавателна общност. Нека да кажа, че разкритията направиха много за да уронят именно това доверие, което се изгражда от края на Втората световна война, доверието между Штатите и Европа. И именно доверието между съюзници, като нашите страни и страните членки на Европейския съюз, това доверие помага на развитието на економиките в света и е, за защитата на правата на хората във всички демократични страни. Международното сътрудничество е ключово за прекратяване на тероризма, но също е изключително важно е да има доверие. Призовавам моите приятели тук в Европейския парламент да работят прагматично с щатите, за да продължат балансираните усилия за защита на нашите усилия, защото заедно ние можем да изградим отново доверие и да защитаваме гражданските свободи и националната сигурност от двете страни на океана. Благодаря ви, готов съм да отговарям на въпросите. Благодаря, Благодаря ви много, конгресмен Сенсер Бренер. Сега ще дам възможност за въпроси и за дискусия. До 4 часа имаме възможност да направим това. Тогава е началото на следващата сесия. Освен докладчите и докладчите сянка, имам две заявки за изказвания. Виждам още двама, които искат да вземат думата. Приключваме за сега. Първо ще дам възможност на господин Морас ако обичате в две минути въпрос-отговор, въпрос-отговор, така ще протече сесията ни. Благодаря, господин е, конгресмен Сенсенбен, за това, че дойдохте тук, за това, че се срещнахме в Вашингтон. Наистина, вие изиграхте важна роля, като предлагате е, този, това изменение на закона и е, изтъквате важната роля на Агенцията за няма сигурност. Да ви попитам, доколко смятате, че е реалистично е, всичко това? Доколко ще бъдат реалистични тези реформи в САЩ? И после какъв смятате, че ще е международния отзвук и по-специално отзвук в Европа на всичко това, набирането на данни и така нататък? Как ще бъде прието то в е, Европа и в света? Малко повече подробности. И после от е, данните от тази анкета сочат, че конституционната система в САЩ и правната уредба правят много, затрудняват е, опазването на непрекъснатостта на личния живот на граждани, които не са е, граждани на САЩ. Как, е, какво ще кажете по този въпрос? Предвид на предвид на случилото се неодавна, което подкопава трансатлантическите отношения – Законодателството, което е в сила в момента в е, САЩ, е, е ясно, но Конгреса мисли ли да е, обсъжда тези въпроси от друг ъгъл? Ще отговоря първо на тази част от въпроса. Разделението на властите, което е по силата на Конституцията на САЩ, дава приоритети на съответния орган да се занимава с външни въпроси. Конгресът предлага законодателство, но във всъщност той не може да обвърже президента с определена политика и курс на действие. Това е трудно, почти невъзможно. Зависи от това как и поне така Върховният съд тълкува разделението на властите според Конституцията на САЩ. Защита на гражданите на Европейския съюз. На практика законодателството не го заявява експлицитно, но не дава възможност за набиране на данни от европейски граждани. Но пък всичко това изисква много енергичен, много силен надзор. Една от причините за случилото се е липсата на надзор върху Агенция за национална сигурност от страна на законодателната власт и правителството на САЩ. Надявам се, че сме се получили от това, на което бяхме свидетели и сега надзора ще бъде засилен и ще могат да бъдат направени промени така, щото Агенцията за национална сигурност да не престъпва рамките на закона. Благодаря. че Сянка на НП не е тук. Е, за съжаление не знае и аз къде е. Затова ще дадем думата на господин Албрехт от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Да благодаря на господин Сенсер Бренер, че е тук. Мисля, че това изпраща добър сигнал а на нас дава възможност да разследваме, да задаваме въпроси върху дейностите на тази агенция, между прочим, от двете страни на Атлантика. Знаем, че в Европейския съюз също се прекрачва доста граници. Знаете за случилото се в е, САЩ, в е, Обединеното кралство. Да ви попитам, как е, всичко това е взаимосвързано? Вие говорите за разделение на властите по отношение на външна политика и външнополитически приоритети. Но това, за което говорим тук е вътрешнополитически въпрос, който се разпростира и е, върху външните отношения. Как, например, се, е, какво мислите за бланкетно забазване, съхраняване на данни върху американски граждани и обратното в Европа. И какво послание ще изпратите? Как може да се сложи край на такова е, съхраняване на данни за всички? Първо, няма да има набиране без, без е, разборно, т.е. няма да има и такова бланкетно съхраняване на данни. В този смисъл говорим за едно и също. Определено ще има съхраняване в рамките на е, акта за свобода, тогава когато има разумни е, основание да се подозира участие в терористична дейност. Но агенциите, законоприлагащите агенции, това засяга законоприлагащи, е, правоприлагащи агенции, правителства, те би трябвало да запазят, да съхранят този доказателствен материал, докато се води следствие срещу определено лице. Нещо, което трябва да знаем, е, че това, което се прави, всичко това, което се прави, трябва да е конституционно съобразно, трябва да е в рамките на Конституцията на САЩ и разбира се да не наканява конституциите на държавите членки на ЕС, както и съответните договори за създаването на Европейския, съю... на Европейския съюз и парламента. това, което направи Агенцията за национална сигурност, наистина води към, създава доста търкания. Нито Белия дом, нито ръководството, ръководството на двете камери, нито пък комисиите по разнователни е, е, комисии, следствените комисии в двете камери не са съгласни с това. Те всъщност определят е, кои законопроекти ще влезат в пленарна зала. И когато комисията по е, разследвания е, всичко това е свързано и с е, проекто сметката, закона за бюджета и ние би трябвало да го допълним и поправим. О, опозицията се опитва да го отхвърли. Ние ще видим какво може да се направи в рамките на е, по линия на законодателството. Доста мъчително ще бъде, защото битката е между, естествено, между крайно е, лявото крило и аз е, и нашето, което е в дясно. Благодаря сега от е, докладчите в сянка последния, е, който желая да вземе думата. Радвам се, че споменахте е, ляво и дясно в спектъра. Винаги е добре, когато виждаме, че можем да се опрем на тези общи демократични ценности, особено когато нещата, нещата опират до въпроси, свързани с сигурността. Защото сигурността не трябва да бъде претекст за неограничени на власт и правомощия на службите за сигурност. Например, подслушване в службите на Европейската комисия. Чувала съм колеги да смятат това, че това е нормално. Под, това би направило света по-безопасен или подслушване на госпожа Меркел и така нататък, е, когато има подозрение за терористични намерения. Сигурността в миналото и сега често с сигурността се злоупотребява за политически цели. В този смисъл, вероятно, ние споделяме една обща тревога по отношение на една сходна програма за масово проследяване която лансира руското правителство, отново оправданието там е борбата с, е, срещу тероризма и сигурността. Но аз мисля, че нещата опират по-скоро до политически въпроси. Сега, по въпрос за е, който постави Клод Морейс, бих искал да попитам, виждате ли някаква възможност в крайна сметка да се балансират правата и гаранциите за, на американски и неамерикански граждани, защото тук се коренят доста от проблемите. И още няколко въпроса. Според мен следващия уикенд ще има заседание във Вашингтон, на което комисаря Рединг ще се срещне с е, Ерик Холдър, прокурора на САЩ, главния прокурор. И това ще е една от темите на тяхната среща. Как е, ще е резултата от разговорите им, не зная. Надявам се да се отчете фактът, факта, че хората трябва да бъдат е, третирани еднакво, независимо дали са от е, чужда страна или когато са от чужда страна и посещават трета страна. Тоест, е, това, което вие тук що казахте, но по друг начин. Да, това звучи обещаващо. Още два кратки въпроса имам към вас. Ако внимателно ви слушах, е, е, разбирам, че съда Файса ще си остане, но вие е, съда за дейности по външно държавно ще остане, но смятате да добавите някакви допълнителни дейности и гаранции по какъв начин бихме могли да съдействаме и да подкрепим тази ваша инициатива. Може би в крайна сметка да излезем с една обща инициатива през океана, за да, не, да сме сигурни, че неща, подобни на тези, които, на които сме свидетели, бяхме, няма да се случат отново. Споделянето на развателна информация е жизненно важно в борбата с тероризма. Има неща, които могат да бъдат прихванати тук, които ние не можем там и обратното. Събиране на такива данни е изключително важно, за да се прекъсне пътя на някаква терористична акция или организация. Така че такъв вид сътрудничество е функционирало до сега доста добре между правоприлагащите органи, между развателните агенции. То трябва да продължи, разбира се, но трябва да продължи под съответния надзор и за това би трябвало да има една допълнителна, ако не идентична правна рамка. Колкото до съда за външно ни, е, разследвания. Сега, ние ня... в тази структура няма адвокат, който да пледира в този съд. Работата на съдиите е да изслушват двете страни и да се опитат след това да прилагат закона, като стигнат до някакво решение. Но начинът по който беше изграден този съд първоначално не беше, не позволяваше тази възможност. Сега въвеждането на тази функция, на тази служба на адвокат за запазване на личните, неприкосновеността на личните данни, това ще коригира този недостатък на тази институция. Разбира се, когато говорим за решение на съда, например, за да се получи достъп до досиетата на някой, който е заподозрян в терористична дейност, те разбира се, това ще бъде, това ще се пази тайна, разбира се, защото ако мишената, така наречета мишена, знае, научи за това, ще се опита да прикрие следите си. Този съд наистина е добра институция, но именно въвеждането на този адвокат за гарантиране на личната свободи ще до усъвършенства тази форма на правосъдие. Това е всъщност е, завършика на повторното новото тълкуване на патриотичния акт, което започна преди години. Сега е, господин Бирк, Зипел, Торвас и Ромелва са заявили изказвания. Господин Бирк, имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Сенсен Бренер. Благодаря, че сте тук сред нас. Да, ще говоря на родния ми език. Благодаря ви. Не само за това, че сте тук, ами че водите с нас един от, открит диалог Вие споменахме темата за сътрудничеството в областта на сигурността между Европейския съюз и САЩ. И двете страни се благодетелстват от това, но тези връзки трябва да се основават на доверие. Освен това казахте, че се е стигнало до загуба на доверие. Ще ви цитирам. Вие казахте, че АНС е излязла изцяло извън контрол и че Агенцията за национална сигурност пренебрегва закона и то всеки ден. Виждаме, че а, вие съвсем открито засегнахте тези проблеми, които и ние посочихме и за това, че бяхте конкретен. Какви са ам, законодателните основания за това, че а не се пренебрегва правните норми. И защо а не се игнорира тези законодателни основи, така да се каже. Дали АНС и други тайни служби се контролират за това дали се придържат към закона и дали техните действия наистина са свързани с противодействие на тероризма и защита на гражданите. И на следващо място, тези нови законодателни норми ам, дали ще засягате само американските граждани или а, ще обхващат и други граждани и дали ще се, се отнасят само до данни и информация, която циркулира в рамките на Съединените щати. Относно SWIFT и обмяната на данни, това е част от рамковото споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. И в тази връзка темата защита на данните с този въпрос искам да ви попитам кога в близко бъдеще тези действия ще придобият реални, ще придобие реални измерения. Благодаря ви. Защитата на данните в областта на наказателното преследване. Имаше дискусия между главния прокурор или главният докладчик Холдър и госпожа Рединг. Независимо от това, че има законодателни норми. Агенциите знаят, че могат да заобиколят закона, тъй като те не подлежат на контрол. Тези от нас, които смятат, че не се отиша прекалено далеч, искат да спрат това, но Има други, които смятат, че тези, които подават сигнал, трябва да бъдат заглушени е, и че трябва да бъдат избутани до стената. Необходимо обаче да се упражнява контрол и надзор и от съдът ФИЗА. Необходимо да бъде подобрено американското законодателство и най-вече по отношение на защитата на европейски граждани, които посещават Съединените щати. Проблемът се свежда до едно законодателство, което беше въведено и с моето участие. Законодателство, което беше въведено от сенатор Фейнстайн и беше одобрено от а, ам, комисията на Сената, която се занимава с теми от областта на разследванията. Ставаше въпроси за събиране на данни. Сега се казва, че Садафиза е авторизирал извършването на действия, свързани с събирането на данни и тези действия не могат да бъдат спряни с съдебна заповед. Защото това, което сега се посочва в закона, няма как няма сила да, да ги спре. 72 часа а, са разрешени като време за извършване на наблюдение и а, главният прокурор няма какво да направи. Трябва да има политически а, контрол който да се упражнява с участието на главния прокурор и с представител на президента на Съединените щати. Правоприлагащите органи могат да правят всичко, що се отнася до наблюдението на граждани в рамките 72 часа и това е, звучи страховито на моменти. Е, госпожа Зипел, благодаря. Аз също ще говоря на немски. Когато бъде нападната една страна, дали всяко правителство ще трябва да взима решение какви мерки да бъдат предприяти и дали трябва да проявяваме изцяло разбиране към действията, които бяха предприяти след 11 септември. Обаче от друга страна изминаха 12 години но нещата се променят дори ако някои твърдят, че няма тероризъм по света. През тези 12 години правителството и Конгрес дали са обсъдили въпроса за тези мерки, дали те все още ам, са разумни, дали все още трябва да се прилагат за тези 12 години или вече няма смисъл от тяхното прилагане. Вие казахте, доверието е хубаво нещо, но контролът е още по-добър. Когато а, се предоставят допълнителни средства и допълнителни правомощия на един орган, а, се стига до голяма опасност този орган да излезе извън контрол. Никой ли не е стигнал до тази идея да се ам, поинтересува какво се случва в тези агенции, в тези органи, за това, че се ограничават правата на а, гражданите и за това, че а, е, разходите за персонала са се покачили неимоверно. И на следващо място, вие казахте, че искате сега нещата да бъдат балансирани, сигурността и а, гражданските права. А, от една страна а, е, и Смятате ли, че е, без публикациите на господин Сноудън е, нещата щяха да си вървят както до сега. До сега не е имало контрол, а, е, упражняван върху тайните служби. Това е един много сериозен проблем, а, защото тайните служби а, си живеят свой собствен живот и трябва да се помисли дали Съединените щати не трябва да подходи по друг начин с господин Сноудън, по-различен от този, който е смятан за удачен до сега отговор. Да отговоря на първата част от въпроса. Когато изготвяхме патриотичния закон, ние искахме да има клауза Сансет. Имаше 15 области, които да се отнасят до реформата в разузнаването края на 2005 година, когато тази клауза Сансет изтече, аз проведох изслушвания с различни заинтересовани страни и а, обсъдихме въпроса дали да удължим закона или не. 14 от 15-те правомощия не са противоречиви. Най-важното е да се вземе преди тази част от законодателството, а именно да се е, забрани обмяната на информация между ЦРУ и ФБР. Това беше преди 9, е, 11 септември. Е, едната от разпоредбите се отнасяше до раздел 215 от Патриотичния акт, за временно удължаване на тази нормативна разпоредба. на последно място разузнавателната общност се съгласи да бъдат извършени е, реформи. Те се страхуват да не изгубят влиянието си чрез този раздел 215 в патриотичния закон. Предвижат се и а, разпоредби а, за събиране на данни от а, за стопански оператори и за това какви са техните е, действия. Това, което се случи обаче е следното. Ако видите как АНС започна с наблюдение на хора, които са заподозрени с извършване на някакви терористични актове и сега се превърна в орган, който многократно увеличи своите правомощия като събира така наречената релевантна информация. Но какво означава тази дума релевантна? Дали ам, Министерството на правосъдието ще, обседа, ще успее да убеди съда ФИЗА да способства за увеличаване на тези, увеличаване действието на тези разпоредби. Представители на АНС участват в изслушвания, които са публични и беше казано, че само в един случай е имало а, данни, които са били събрани и са довели до предотвратяване на туристична атака. А, беше зададен въпрос дали... А, е запазена неприкосновеността на личния живот, но на този въпрос не беше отговорено и, също не беше отговорено на въпроса дали е могло да бъдат използвани и други средства, за да се предотврати този терористичен акт. Съда ФИЗА беше създаден през 70-те години от сенатора Чърча в Айдахол. Наскоро беше създадена и друга институция, която е, трябваше да спре достъпа до е, различни по вид данни е, от страна на е, разследващата общност. Необходимо е да се премахне конфликта между е, Комисията по разследване и Комисията по правосъдие. Да се направи публично достояние това, с което се занимава Комисията по разследванията. Аз бях председател на една от комисията в парламента. Ние знаем, че това, което е направено, не е правилно и ние знаем, че това е заобикаляне на закона. Ние искаме това да бъде спряно и не искаме а, отново а, да се стига до там. Още някои колеги искат да вземат а, думата. А, ще попитам а, всеки дали не би могъл да се придържа към времето си за изказване. Господин Торвалс. Господин Сенсенбренер, смятам, че сме в добри ръце и тези, които познават американската политика по ваше време, знаят колко сързно вие работихте и колко ам, ангажиран бяхте. Изправени сме пред едно голямо предизвикателство. Ако видим колко голям е обемът от информация в сравнение с обемът, който съществуваше през по времето на 11 септември. Да, говори се, че трябва да се защитят гражданите. За това се е, крие всяка една програма, всяко едно действие свързано с събиране на лични данни. Може би сега сте изправени пред едно много по-голямо предизвикателство, отколкото през 90-те години. Искам да ви попитам колко голям е този проблем на практика. Безспорно и за мен и за сенатор Ли няма никакъв спор, че ще трябва да се борим с администрацията, с ръководството на съответните ни партии, с ръководството на съответните камери в парламента, а също и с представителите на разузнавателната общност. Много на, така, знаци на надежда идват от е, факта, че измененията е, към програмата за събиране, неограничено събиране на данни, е, всъщност не можа да мине само с 7 гласа, което в края на краищата показва, че другата страна започва да се събужда, да, да и става ясно, че има нещо сериозно ненаред. Така че се надяваме, че ще може да е, бъдат прияти тези изменения. Не можехме да ги прокараме так тогава. Надяваме се, че сега ще имаме повече време. Разликата в гласовете беше много малка. Имаше коментари, че е имало е, хиляди пъти нарушения на вътрешните разпоредби, когато са се разглеждали всички тези въпроси, така че е, хора вътре в самата агенция за национална сигурност започне да осъзнават, че има нарушения и са готови и да подрежат крилата на агенцията. Смятам, че ще получиме повече подкрепа. Сега въпросът е дали ще можем да прокараме гласуването в двете камери на парламента. В Сената, смятам, имаме най- уважавания член на Сената, има, се радваме на неговата подкрепа. Господин Румева сега. Благодаря, ние много готовихме, говорихме за това, какви са последиците от това, че Агенцията за национална сигурност нарушава съответното законодателство. Говорихме за вътрешните последици, за междуправителствените такива. Вие как считате, в края на кращата тези данни не се ли използват за контролиране на някои вътрешни политически движения, като Индигнадос или други. Е, т.е. под прикритието на риска от тероризма не, е ли, не се ли вижда и подобна дейност? Значи става дума по-скоро за липса на доверие към някои политически социални движения на правителствено е, действия срещу тях и съответно на липса на доверие от страна на тези движения към правителството. Как виждате вие тези неща от гледна точка на, така, на щатите? Смятате ли, че подобни практики ще се развият и в бъдеще? Това, което мога да кажа в отговор е следното. Що се отнася до вътрешната политика и отношенията с страните членки на ЕС, е, не считам, че тези неща трябва да се разрешават на такова ниво. Подобни проблеми са си проблеми на страните членки и трябва да се решават вътрешно или евентуално в Брюксел. Но не бива никога да забравяме един факт, именно, че разследванията за антитероризъм са свързани с обмен на информация. И се надявам, че проекто Закона за свободата ще възстанови баланса между сигурността и гражданските свободи. Аз лично се надявах, че сме постигнали това с е, патриотичния е, закон, е, но в края на краищата има решение на съда ФИЗА, който коментира, че термина съответна или релевантна информация всъщност може да се тълкува много широко. Госпожа Латфърд, благодаря на сенатор Сенсер Брена, че е тук и говори с нас по толкова важна тема. Това, което си мисля е, че дали, е, дали всъщност имахте възможност вие да влезете в е, диалог с политици в Обединеното кралство, в Лондон, през, по, политици, представители на целия политически спектър. Разбира се, най-вече представители на консерваторите. Защото вие вероятно сте наясно, че там а, е, няма нито парламентарен дебат по тази тема, нито в обществото. В никакъв случай не в степента, в къвто съществува този дебат в Штатите. А, е, също нашия министър-председател е, а, предприе действия срещу а, вестник Гардиан, където излязоха разкритията на Сноуден. И се питам, така ще се уловите ли на моята клопка и ще ни представите ли някакво мнение за липсата на каквито и да било действие и диалог в е, Лондон, което в края на кращата затруднява и взаимоотношенията в Европейския съюз, да се постигне някакво споразумение между Обединеното, между Штатите и Европейския съюз за споделянето на данни. Не, няма да попадна в клопката ви. Това, което мога да кажа по отношение на националните правителства на страните членки, е, че когато става дума за разузнавателен апарат на тяхната страна, всички действия в това отношение трябва да си останат в, вътре в страната. Аз съм тук по ваша покана днес Именно а, по причина на това, че е, има последици за Европа и за конкретни страни от Европа от това масово събиране на данни. Така че винаги с удоволствие би говорил за разграничението, разликата между граждански свободи и сигурност но а, не съм тук да коментирам. В миналото съм предлагал и продължавам да предлагам да има един общ закон за защита на данните в целия цивилизован свят. В противен случай разпоредбите просто не могат да бъдат ефективни заради различни конституционни и институционални ограничения. Та благодаря ви за поканата за Лондон. Бих дошла, но не и с целта, която вие предлагате. И последният оратор – господин Енгстром. Господин сенатор, казвате, че а, всичките тези разузнавателни данни и наблюдения всъщност са довели само до предотвратяване на един терористичен а, заговор. Вие стигнахте ли до убеждението, в края на кращата подготовката за тероризъм е много сериозно престъпление и носи сериозни санкции? Та вие стигнали ли сте до... Знаете ли всъщност какво се е случило с заподозрените по този случай? Да, да, те бяха осъдени, е, но е, остава и е, финансовият аспект. Ако мога да се отклоня малко. Разликата между тероризма и обикновената престъпна дейност е, че ако се извършва престъпление, съответните институции, е, правоприлагащи и така нататък реагират. Залавят убийца, събират доказателства, разпитват свидетели, доказват е, своята теза, отиват при прокурора и прокурора изправя извършителя пред съда. Но, когато става дума за тероризъм, ние трябва да действаме изпреварващо, а не да реагираме в последствие. Три хиляди е, души загубиха живота си в 11 е, септември. Знаете кои бяха терористичните актове тогава. Ако се извърши атака срещу един претъпкан стадион, примерно, ще се застраши живота на десетки хиляди е, хора. За това актовете от тероризъм трябва да бъдат прекратявани преди да се случат. Именно на тази логика основахме нашите законодателни предложения, защото е ясно, че е необходимо да има разузнавателни данни, е, подслушване, наблюдение, инфилтриране на агенти, но това трябва да се случва в рамките на една конституционна уредба, в рамките на съответния закон. И ако един а, е, терорист в Германия планира атака срещу щатите, тогава съответното разследване трябва да следва немски закони, а не да се пренасят американски закони на немска почва. А когато идват граждани от трети страни в Штатите, ние можем да се възползваме от доказателства събрани по германския закон, е, за да се опитваме да ги е, да предотвратим дейност от тяхна страна, т.е. да ги предоставим в съда. Благодаря. Тази последна забележка ме кара да мисля нещо, защото действително е, действията извън територията на определена страна са проблем. Е, не е нужно терориста да е, е в Съединените щати. В края на краищата достатъчно е да има данни за него. Тоест има, има такова измерение когато някой е, планира терористична атака в друга страна срещу трета страна. Още един въпрос Ян Алберт искаше да зададе. Имаме малко време. Да, последен въпрос. Е, именно по този въпрос. Е, закона за чуждо разузнаване и подслушване. Той има отношение към личните данни на европейски граждани, но няма възможност за обжалване. Не може европейски граждани да отидат към, да се обърнат към Върховен съд, да речем, свързан с това законодателство. Как точно си представяте, че може да се регулира този въпрос? Закона за чуждо, чужди разнователни данни Знаете, че има съд, който да решава случаи по този закон. Те съответните агенции, които се занимават с разузнавателна дейност, имат право да получат данни, ако лицето е осъдено в Американски съд и съответно тази е, информация може да бъде оповестена на защитата на съответното обвинено лице, за да може да се подготви неговата е, защита. Е, и съответно може да се иска това доказателство, примерно, да не се приеме. Да, но има разлика между американските граждани и чужди граждани. Именно това исках да попитам. Как точно може да се е, преодолее своего рода дискриминацията между двата типа граждани? Е, комисар е, Рейдинг ще се срещне с генералния прокурор в Вашингтон, за да се обсъди каква правна уредба да се обмисли в този смисъл Примерно, ако един а, европейски гражданин а, е, фигурира на американски списък за недопускане на граждани в Америка, той няма да може да влезе, дори да не е бил ангажиран а, с а, терористична дейност. Имало е подобни случаи а, за граждани, които примерно са имали сходна фамилия с хора, които са били свързани с терористична дейност на Ира. Председателката, благодаря. С това приключваме тази сесия. Благодаря на сенатор Сенсер Брена за представенето му и за готовността да отговаря на въпроси. Смятам, че можем да разчитаме на вашия ангажимент да продължим диалога, защото смятам, че в бъдещите месеци и години ще има още много проблеми, които трябва да обсъдим. И вие казахте, че не може да се постигне един общ закон за защита на личните данни, защото живеем в много различни условия, но бих казала, че ние действаме по едни и същи принципи и така, принципа за необходимост, за пропорционалност, така че би следвало да има начин да си сътрудничим, да си сътрудничим включително и по въпроса за защита на гражданските свободи, защото това са принципи, които ние споделяме и това ще бъде определено предпоставка за успех в преговорите за свободната търговия. Така че се надявам, че сте готови да продължим диалога през пролетта и ви благодаря за доброто сътрудничество. Okay, then um, the seats on the podium will be taken by the speaker. И така, на следващия панел е, ще вземе местата си на подиума. Това е ролята на парламентарен надзор върху разузнавателните служби на национално равнище в ерата на масовото подслушване. Имаме двама гости. Е, Единият е господин е, е, Питер Ериксон, председател на Комитета за, е, по конституционни въпроси в, Швед, в Шведския парламент и втория е господин Ван Делден, председател на холандската незави, холандски независим Холандската комисия за независим надзор върху разузнавателните и службите за сигурност. Okay, colleagues, we continue with the second session. И така, колеги, да продължим с втората сесия. Много ви моля тези, които имат, водят лични разговори, да ги водят извън залата. Господин Ериксон и господин Ван Делден са добре дошли сред нас. Ще ги поканя да направят едни кратки 10-минутни презентации по темата. След това ще имаме въпроси и отговори. И така, преди това обаче е процедурна точка, господин Бирка. Благодаря, госпожо председател. От името на шведска делегация имам един въпрос, тъй като се стига до известно раздразнение и недоразумение и бих искала още самото начало да поставя въпроса. В Швеция съответната комисия по конституцион... конституцията не отговаря за тази, няма това правомощие, а, правомощие за шпионаж или защита на данни и така нататък. И въпросът от страна на шведска делегация беше как е, се стигна до поканата на господин Ериксън. Той тук е като говорител е, на представител на тази комисия в е, парламента ли е, и, а която всъщност няма такива компетенции. Или може би има други съображения, поради които е поканен господин Ериксън. Бих искал да чуя обяснение. Господин, отговор е в имейла ви, който бе разпратен непосредствено преди началото на тази сесия. Ако правилно разбирам, два, две комисии отговарят по тези въпроси в шведския парламент. Това е един от тези два. Е, това е една от тези две комисии. Мисля, че заявката за оратор е, и представител е направен по нормалните парламентарни канали и господин Ериксен бе ни предложен от шведския парламент. Така че не виждам някакъв е, проблем в това. Ако това разчиства съмненията и отговаря на въпроса. Ще покана господин Ериксън да вземе думата. Благодаря. Ще започна с отговор на част от въпроса ви. Да, аз чух за това разразнение или от госпожа Билт, съпругата на външния министр Карл Билт на Швеция. Всъщност нещата стоят така, че имаме три комисии в шведския парламент, които по различен начин отговарят за тази тема. И може би комисията, която е най-силно ангажирана в момента, е комисията за отбрана. По въпроси на отбраната. Защото очевидно много от въпросите са свързани с отбраната, отбранителната политика, така че тази комисия е много силно ангажирана. Разбира се, комисията по правни въпроси също отговаря, както и комисията по конституционни въпроси. Те отговарят за гражданските свободи, например, и въпроси свързани с почтеността, честността. Ето защо комисията по конституционни въпроси отговаря на тези въпроси. Значи в известен смисъл имате право, но не напълно. Надявам се, нямате нищо против да мина на шведски, да направя презентацията си на шведски. След това въпроси и отговорите може да водим на английски. Тъй като ще говоря по някои по-технически въпроси и предпочитам да, го, да ги кажа на шведски, за да не ви заблудя в някои, по някои въпроси. Благодаря. Положението в Швеция по въпроси, свързани с сигнали, разузнавателни сигнали и с проследяване по интернет, освен другото, е следното. 2008 година, 2008-2009 се разгоря един доста сериозен дебат по тази тема, тъй като шведското правителство внесе проект за закон, с който да регламентира сигнали разузнавателни, да проследява, защото това беше една сфера, която не бе регламентирана достатъчно. Когато се водеше тази дискусия, се чуха сериозни критики по предложеното законодателство от различни организации вътре в, е, и структури в парламента и извън парламента. Тези критики се отнасяха главно до това. Дали е уместно да се следят, подслушват хора в Швеция, върху които не тегне подозрение. Въпросът отново бе свързан с е, честност, почтеност и дали шведи би трябвало да бъдат обект на такова послушване в е, собствената им родина. Редица хора, дори в правителството, критикуваха този законопроект, редица коалиционни партньори, депутати също, не подкрепиха предложението на правителството. Това доведе до ревизия, преразглеждане на предложението и сериозни изменения в него. В крайна сметка законът бе прият. Сега накратко ще ви запозная с резултатите и с създадените инструменти и приятите инструменти във връзка с този доклад. И ще ви върна върху сегашното състояние на дискусиите по актуалните въпроси. Myndigheten FRA, Försvarets radio... Имам един държавен орган. Това е, е органа за национална отбрана. Той приема сигналите за разузнаване е, по силата на съществуващото законодателство. Освен това, имаме редица други органи, които гарантират е, баланса между отделните власти но основната роля е на съда по разнознаване в отбраната. Те дават зелена светлина на различни резултателни акции. Но има и една трета организация. Това е ком... Комисията за разузнаване по отбраната в Швеция, която се занимава с ежедневния контрол и гарантира изпълнението на решението на съда от страна на националния орган за разузнаване по отбраната. Когато именно съда решава какви ще бъдат условията за претърсване от е, съответната служба и какви видове, какъв подход ще бъде избран. Основното правило е, че ако и обекта и субекта са в Швеция, такъв вид или предаватели и получател на информация се намират в Швеция, такова проследяване би трябвало да бъде допуснато. Но това, което интересува предимно тази организация за разузнаване в отбраната, се отнася до комуникации, които минават, за които Швеция е транзитна страна. Между трети държави през Швеция, която дава възможност да се ползва такава комуникация, такива, такива, такава информация, без да има някакви правни ограничения за това. Комисията за разузнаване в отбраната не решава стриктно, не определя начините и средствата за провеждане, постигане на целта, но обикновено докладва за случаи, когато има накърняване на личните, неприкосновеност на личните данни и проследява почтеността, честността на, в работата на този орган. Сега комисията за национални, Националната комисия по данните е друг орган, който търси баланса между защита на данните и личните е, свободи в интернет. И именно следи какви права се дават на съответните органи да проследяват е, и да набират лични данни. Сега да погледнем на върху състоянието на нещата днес – в е, шведския парламент е, сега се водят, е, има оживени дискусии по въпроса. Миналия петък имаше обща дискусия, пленарна дискусия по връзката между АНС, Агенцията на сигурност и шведската еквивалент на агенцията. Само, че трябва да кажа, че сега дискусиите не са така остри, както през 2008 и 2009. Един от проблемите, на които се натъкват хората в Швеция, е, че нашия парламентарен контрол е доста слаб в това отношение. Бе отправена критика и по отношение на дупки в законодателството, които дават възможност на шведи в Швеция да бъдат проследявани. Много неясноти има Швеция относно сътрудничеството с трети страни, каква трябва да е вярната посока и какви могат да бъдат последствията върху по отношение шпиониране на шведски и европейски граждани. Парламентарният контрол не е достатъчно силен. Веднъж годишно шведския парламент трябва да разгледа съответни сигнали, които са получени в изпълнение на новото законодателство в Швеция. В Швеция ние имаме наистина така опит в това отношение, имаме компетенции в, по отношение проследяване сигналите орган, отбранителните органи в Швеция играят важна роля за стратегическата отбрана на държавата. И правителството наистина държи много и цени много информацията, която се набира от тези агенции, защото тя може да се използва за нещо, което според тях е изключително важно. До някъде това обяснява защо правителството винаги много, е много предпазливо, обикновено е много предпазливо, когато става дума за критика по, на, по отношение дейностите на Съединените щати. Аз съм представител на Зелените парламента, така че съм представител на опозицията новия законопроект за сигнали, резултата сигнали не ни хареса, особено когато той бе прият. Ние поставихме въпросите за неприкосновеността на, ли, на личния живот и въпроси свързани с това бяха някакси пренебрегнати. Според нас законът не гарантираше достатъчно защита на личните данни. Искахме той да бъде преразгледан изцяло и да новия вариант да обърне повече внимание на въпроси, свързани с прозрачността и личните свободи и преди всичко парламентарния надзор да бъде подобрен. Това се обсъжда сега в парламента на Швеция. Социал-демократите също са на мнение, че трябва да се да има по-добра гаранция срещу фирмения, економическия шпионаж. И също така шпионаж на трети страни. Това се свързва някакси като тема с е, обсъждане дейностите на Агенцията за сигурност на САЩ. Тази дискусия не е толкова релевантна, обаче когато се говори за подкрепа за преразглеждане на това законодателство. Преди нещата бяха по стояха по-добре. Преди изборите 10-та година социал-демократите, левите и е, зелените излязаха с обща платформа за коригиране на сегашното законодателство, т.е. Е, премахването, премахването му и замяната му с ново законодателство, където принципите на прозрачност е, и защита на личните данни са застъпени по-силно. Но правителството защитава сегашното законодателство, стои зад това законодателство и може би ще е възможно минимални извинения да се направят, но възможността да се реформира закона сега ни изглежда доста по- е, незначително, отколкото преди. Мисля да спре до тук с уводните си думи, но с удоволствие бих отговорил на въпроси, ако имате такива. Както казах, не съм член на Комисията по отбрана, и нямам информацията, която може би ще се наложи да имам, за да отговоря някои от вашите въпроси. Благодаря. И така, стигаме до първия тур въпроси, първия докладчик и докладчите в сянка, господин Морес. Благодаря. Мисля, че първото, което ще кажа, е следното. Ние се опитваме тук да решим тази невъзможна задача в ограниченото време, което имаме до февруари, да прегледаме някои от основните противоречия между разузнавателните асоциации и държавите членки. Последното изслушване в е, Обединеното кралство, в Холандия. Тези неща това е начина да се действа, но това е само една моментална снимка на ситуацията като цяло в Европейския съюз. Така че по дефиниция няма е, съвършено положение, но е, след като сте поканен като председател на комисионната комисия ние бихме искали от вас не партиен подход, а да видим е, как, какво мислите, дали надзора функционира и какво може да се направи, за да се промени това, ако той е неадекватен. Въпросът ми към Обединеното кралство и Холандия е, е в последните спорове се, говори, се чува твърдение за шпионаж от трети страни, споделяне на информация с Финландия и други. Е, това са твърдения, разбира се. Този вид е, споделена информация създава ли проблеми? Трябва да има една обща правна рамка. Има ли проблем с правната уредба, с правната рамка? Проблем на правна уредба ли е, на практика ли е и на капацитет на шведския парламент да реформира, да промени нещата? Ще променя ли той нещата и, и какво е вашето усещане? На къде върват те? Какво смятате? че е решението на този въпрос промяна на законите или промяна на практиките и тяхното изпълнение. Защото в това проучване ние ще сравним ситуациите в държавите членки. Швеция е една от тези държави, които са в обсега на нашето проучване. Така че какво е усещането ви и на къде води реформата? Възможно е да се заострят средствата, които се използват за контрол. По много начини може да се направи това. Всъщност съдът опълномощава агенцията за разузнавателна информация – да следи е, правителството, шведския парламент е, е, би трябвало да има по-добър контрол върху това, което се върши от отделните институции. Сега комисията по отбрана държи нещата под контрол, но много има какво да се желае, нещата все още не са в е, добро състояние, би трябвало да се и могат да бъдат подобрени. Сега това, което се регулира в момента е именно този аспект – проследяване на шведи в Швеция. Вероятно ще трябва да се договорим по някакъв начин между отделните държави, членки на Европейския съюз, за да намерим начини да предотвратим взаимното шпиониране. Мисля, че има начини това да стане. Или поне да се разберем, ако го правим, на каква база да стъпим, Следващата стъпка ще бъде с такова едно споразумение помежду си, да отидем в САЩ и да кажем, ето, това правим в Европа, за да не се шпионираме взаимно, за да предотвратим масовото подслушване и проследяване на хора, на компании, на фирми, на е, политици. Бихме искали и вие да се присъедините по някакъв начин, е, в, е, под някаква форма на договор, договореност. Сега не мога да отговоря на въпроса и дали това е реалистично, дали би могло да стане. Според мен би трябвало да е да, възможно да се осъществи в Европейския съюз, иначе за какво е този съюз? Говорим за обща отбрана, но ако не можем да направим това, всичко останало е пълна глупост. from the Can we strike that? Yeah. Mm. Okay. Well, it's been picked up by the NSA, so we can strike it. Um, така, заседанието се излучва по интернет. НП упражнава своето право на контрол um, чрез своите компютри и седят пред своите компютри, както и да е. Преминаваме към следващия докладчик в сянка. Господин Албрехт, ако обичате да сте по-кратки, защото изоставаме вече с времето. Ще се фокусирам върху някои въпроси, които ме интересуват от фактологическа гледна точка. Относно парламентарния контрол, знаете ли да има някакво участие на представители на парламента в проучвания, свързани с разузнавателни действия. Просто се питам дали се случва нещо между националните парламенти, има ли институционални действия, които са предприяти в тази насока. Друг въпрос. Чували ли сте за инцент, Или смятате, че ваши колеги са чули за инцент И в каква правна рамка? Смятам, че почти съм убеден съм, че знам отговор, но все пак да чуя вашето мнение. И не на последно място Добре, че сте тук днес и може да внесете яснота относно конституционните въпроси, защото вие ще се занимавате с тази тема. Вие като парламентаристи в Комисията по конституционни въпроси се занимавате а, с това по какъв начин законите на други държави се изпълняват на ваша територия. Да речеме, когато има а, опасност от атаки, И когато Център за правителствени комуникации е застрашен от такива атаки, Центърът на Обединеното кралство. И дали това е ам, въпрос, който трябва да се разглежда точно от парламентаристите. Благодаря, ако обичате да сте по-кратък в отговора си. Въпросът е не. Доста е кратък мой отговор на вашия въпрос. Искам да подчертая, че трябва да сме много по-добри в това да осигуряваме защита на дружествата срещу кибератаки. Много раззнавателна дейност се извършва, много ресурси се влагат а, в а, справянето с тези опасности от кибератаки. Необходимо е да се изгради по-добра защита в бъдеще. Това е по мое лично мнение. Председателя, благодаря. Другите двама докладчици в сянка на Екаре и Гуе са отсъстват, за това ще взема аз думата. Вие казахте за това, че няма споразумение, свързано за липса на шпионаж. Малко съм Или шпионирането е законосъобразно, или не е с тази тема първо трябва да се ем, занимаем. Страните няма да кажат една на друга, че се шпионират, освен ако няма някой, който да подаде сигнал. И вторият въпрос бях изненадана от това, че вие казахте, че има слаб парламентарен контрол в Швеция защото по време на предишните ни сесии узнахме, че Швеция представлява един център в цялата далекосъобщителна мрежа и играе много важна роля в тази мрежа за шпионаж между Съединените щати и Европа. Затова смятам, че е необходимо да има силен парламентарен контрол. Това е нещо, което е много по-важно и се отнася до вашата държава, отколкото до други европейски държави. Знаем, че се провеждат разгорещени дебати, свързани с парламентарния контрол. Преди няколко години беше въведено законодателство, което вече започва да функционира както трябва. Целта беше да се засили парламентарния контрол, да бъде укрепена правната рамка, така както беше предвидено. Следващата година предстоят и избори в Швеция. Смятам, че това ще е една от темата, която ще бъде застъпена по време на предизборната кампания. Аз споменах един закон и казвам, че такъв тип действия не са незаконни в Швеция. И има законодателна рамка в почти всяка една държава. Е, няма международни спогодби, преговори нито на европейско, нито на друго ниво и докато не се е, засегнат тези теми, ще е легално е, да се шпионира когато и да е било. Председателят господин Торвал, господин Екстром искат да вземат думата. Господин Товълс, благодаря, госпожо председател. Аз днес също ще говоря на майчиния ми език, защото тук не на последно място се засягат и връзките между Финландия и Швеция. Ние не сме а, част от Швеция, ние сме суверенна единица, но а, връзките все още са специфични. А, Зелените искат да се внесе повече яснота а, за това какво се случва в Швеция. Ние сме ам, възмутени е, от морално и от всякаква друга гледна точка от това, което се случва в а, Швеция. А, да, това, което казвате е а, вярно. Тук не става въпрос само за Балтийските държави, и за Финландия, и за Швеция. И а, от а, гледна точка на отбраната тази тема също трябва да бъде засегната. А, темата за а, мрежата, която обхваща всички кабели, идващи от а, доставчици на интернет и други телекомуникационни услуги. Необходимо е да се намери начин за трудничество между Швеция, Финландия и Балтийските държави, а и а, да се види а, как, ще се, а, как могат да се а, регламентират а, тези мрежи и тяхното използване. От юридическа гледна точка няма никакво ограничение. А, няма проблем а, а, службите за отбрана и сигурност да прибягват към такъв тип методи за събиране на информация. Следващия оратор, господин Енгстрем, аз също ще възползвам възможността да говоря на шведски. Искам е, да подчертая това, което вие казахте, че законът свързан с ФРА, когато беше ам, този закон, бяха проведени обстойни дебати и а, колегите в комисията са запознати с този закон ФРА в четвъртък се случиха някои неща. Има 8 служби, които имат право да изискват информация от ФРА. Това са тайните служби, военното министерство, службите за сигурност и на трето място политическите институции, правителството, както и външното министерство. Вие сте в Комисията по конституционални въпроси, може би знаете повече за ФРА какъв е делът на въпросите, които идват от отбраната, от гражданския сектор и от правителството, свързани с шпионажа, който се извършва в Швеция. За съжаление, няма да мога да ви отговоря на този въпрос, не защото трябва да скрия нещо, ами просто защото няма как да ви отговоря, защото не съм запозната с тези неща. Председателя, благодаря ви. Доста искрен бяхте. И така приключваме с този а, кръг от а, отговори и въпроси. Преминавам господин Ахван Делен, който е председател на комисията със съкръщение CTIVD. Тя се занимава с преглед на дейността на разузнавателните служби и службите за сигурност. Благодаря. Поне в началото ще говоря на холандски. Аз съм юрист и като такъв съм работил дълго време. Много а, често а, законодателство, което се прилага на практика, е по-важно от това, което е заложено в учебниците. Това го знам и от моята практика. Необходимо е да се концентрираме върху самите служби. Има ам, служби за военно разузнаване и службите за общо разузнаване. Така са ам, разпределените в а, Нидерландия. Има служби, които а, по всяко време трябва да гарантират, че спазват закона. Всеки път, когато е а, нарушено законодателството, се налагат санкции, които са, пропорционално, които са пропорционални и следват принципите за субсидиарност. Ако не се спазват тези принципи, се създават проблеми. Ние трябва да сме много внимателни. Ние следим за това тези служби да си вършат работата както трябва. тези служби получават съответните правомощия от Министерството. И само когато те получат зелена светлина, само тогава службите за сигурност а, могат да е, извършват подслушвания на телефони или да предприемат е, друг е, вид действия. В е, Нид... Нидерланд... Нидерландия има една независима комисия, която не е парламентарна, тя не е политическа и назначенията също не са политически. Това е една комисия, която се занимава с контрол върху действията на службите за сигурност и разузнавателните служби. Ние упражняваме контрол върху информацията, с която се занимават службите за сигурност. Ние много внимателно се вглеждаме във всичко, контролираме всичко, но не можем да обхванем всичко на 100%, защото понякога тези служби имат стотици служители, а, а нашата комисия е сравнително малка. Много отблизо наблюдаваме какво правят службите, изготвяме доклади по дейността на тези служби, предоставяме тези доклади на съответните министерства. Докладите ни са публично достояние. И ако нещо не е наред, нещо противоречи на закона, това се споменава в доклада, който е публично достояние. Но понякога се а, допускат и грешки от някои от службите. Не винаги а, непременно е бил нарушен на закона за защита на личните данни преднамерено. А, тогава ние задаваме въпроси а, и службите за сигурност са длъжни да отговорят на нашите въпроси. Всичко се записва в доклада. Докладът се предоставя на съответните министерства и на членовете на парламента. В Нидерландия доклада се предоставя и на комисията, която се занимава с дейностите, проучване дейностите на разузнавателните служби и службите за сигурност. Така че не всички членове имат достъп до тази информация, само ограничен брой от парламентарни представители. Така, стоят нещата в Нидерландия. Съответното законодателство е вече на 10 години и ние се мислим ние мислим дали да не подсилим ролята на тази комисия защото нашите препоръки се взимат много насериозно. И има само един случай, в който министърът е за опозиция различна от тази на комисията. Министърът каза, че няма да последва ам, препоръките и съветите, дадени от нашата комисия. Комисията ще изготви тази седмица доклад за това какви са законодателните възможности за преразглеждане на съответните законодателни норми. Чрез документ ще се направи препоръка да се подсили ролята на нашата комисия, която в момента има само консултативни функции. Освен това се води дискусия свързана с подслушванията, прихващането на информация. Нидерландския парламент се обърна към нашата комисия да проучи случая свързан с Агенцията за национална сигурност. Докладът ще е готов до средата на декември. Ще бъде представен за дискусия в парламента до края на януари и ние ще видим дали сме установили а, такива наредности и или не, свързани с подслушване и прихващане на информация. Тук става въпрос за прихващане на информация от въздуха, не от а, кабели когато беше създаван закона, тогава информация се прихващаше главно от кабели и сега има много голяма нужда да се усъвремени законодателството и да се предвиди прихващане на информация както от кабели, така и от въздуха. Тук става въпрос, може би, за голям обем от информация, но лично аз смятам, че всякакъв тип действия ще са доста навремени и разумни, защото, разбира се, може да се събира информация, но трябва и да се прави нещо с нея. Може би трябва да се търси конкретна информация по ключови думи или а, по телефонни номера или по каквито и е да е други критерии за търсене. Аз съм убеден, че е, службите няма да могат да търсят каквото и да е без да имат е, разрешение от съответния министр. Е, всичко това се следи много строго от моята комисия. Всичко трябва да се случва в рамките на закона. Ако а, видим какви възможности съществуват за международно сътрудничество по въпросите за наблюдението и надзора, тези възможности са много ограничени. Има годишна конференция, която се провежда но в тази конференция очакват така наречените аглосаксонски държави. Белгия и Нидерландия също участват в тези годишни конференции между комисиите по разузнаване и сигурност. Ние упражняваме контрол върху нашите национални системи и е трудно да се обменя информация за това как действат системите в другите държави. Трудно е да попитаме британците или американците какво правят те в своите си държави. Тази информация е чувствителна, защото ние трябва да спазваме нашите закони за поверителност. Така че не винаги можем да предоставяме информация на международно ниво. Благодаря. Първо ще дам думата на господин Мораес. Отново, както казах и на господин Ериксън, тук в момента получаваме една моментна снимка на състоянието на разузнаването в отделните страни, съответните противоречия. И поправете ме, ако греша, но вие ни представихте една обща картина на случващото се в Холандия. ако не съм точен, поправете ме, но в едно интервю за последните дни готови, е, говорите за една нова система, за софтуер, който се изготвя или се внася. Е, може ли да ни поясните, но ако сбъркам, поправете ме. Е, това какви възможности ще даде на датските разузнавателни служби и как ще успявате да преведете в съответствие и възможностите ви за контрол. И мога ли да се възползвам от възможността? А какво смятате за отри... отричането от страна на Агенцията за национална сигурност на тези обвинения за масово подслушване? тъй като се бяха повдигнали доста въпроси за ангажимента на Европейския съюз. Как, как бихте коментирали вие вашата гледна точка? Каква беше реакцията на вашата комисия? Първо, тази нова система, която евентуално ще влезе в действие след известно време, не знам как точно ще се случи това и кога, но що се отнася е, до нас, става дума само за е, дейност на министъра и съответните служби. Нашата работа е само да наблюдаваме какво се случва. Ние е, в края на кращата действаме по силата на закона и трябва да следим дали те се придържат към законовите разпоредби. Това е което можем и трябва да правим. А, по отношение на програмата 9 очи, сигурно сте чули е, министъра на вътрешните работи, че казва, аз мога да кажа кой принадлежи е, към тази е, програма или не. Така че ние не знаем, може би сме там, може би не сме. А за щатите, преди няколко седмици Участвах в своего рода конференция с Кив Александър, който посети Холандия. Доста затворен кръг. Ние бяхме двама, от тяхна страна бяха десетина души. Е, и те ни казаха, ние от Холандия не се интересуваме, нямаме никакви данни от там. Е, това беше преди да разберем колко телефонни разговора са били е, подслушвани. Но в края на кращата дори този брой на подслушвания са много малък е, процент от е, ежедневните комуникации. Сега, е, трябва възмутително дали е сериозен този факт, не сме сигурни. Um, I'm not going to mention those who are absent anymore. Mr. Albrecht. Няма да споменавам кой отсъства. Давам думата на господин Албрехт. Благодаря, благодаря за вашето присъствие тук. Първият ми въпрос е, вие разглеждали ли сте документите, предоставени от Сноудън? Там се съдържат неоспорими доказателства. Тоест, очаквам вие да сте запознати с съдържанието. Някои от отговорите ви противоречат на това съдържание и това ме озадачава. Един въпрос за господин Ериксън. Как се справяте като комисия с факта, че има очевидни засягания на територията ви посредством кибератаки от страна на Агенцията за национална сигурност или Английския център за правителствени комуникации? И ако сте наясно, че има сътрудничество, да речем, между националните парламенти за контрол а, върху сътрудничеството на разузнавателните служби, ако сте наясно с програмата ИНЦЕН, какво правите по въпроса? Също така съм чувал, че в Националната прокуратура в Холандия е, има представител, който се е изказал във вестните, е, вестниците, че послушването е било на такъв, е, в такъв мащаб, че не знаем как да се възползваме от тези данни. Смятате ли, какво точно смятате, че трябва да правят парламентаристите? Да започнем с последния въпрос. В Холандия има ясно разграничение между наказателно разследване и разследване по въпроси за сигурността. Факт е, че има много подслушване на наказателни, по наказателни дела, но по въпроси на сигурността това подслушване е много по-малко. А, що се отнася до Сноудън, естествено, доколкото са публикувани документите, сме ги видели. А, с генерал Александър Мога да кажа, че в този момент, когато дискутирахме, ние не бяхме виждали документите от Сноудън и аз нищо не можех да кажа. Нямахме данни. Ако ги имах, ако се бяхме срещнали една седмица по-късно, щях да знам доста повече. Мисля, че това е което мога да отговоря по въпросите ви. Ако е, някой иска нещо да добави, моля да използва микрофон. Значи за Инсен не сте наясно, не знаете, че има, да има сътрудничество между националните парламенти. Трябва да изчакате доклада, който ние изготвяме. Не мога да оповестявам предварителна информация от него. Първо трябва да предоставим тези данни на нашия парламент. Председателката, добре, сега си давам думата като докладчик в сянка от е, групата АОДЕ. След това ще дам а, думата и на други депутати. Ще говоря на майчения си език, за разлика от друг път. Вие казахте, че субсидиарността и пропорционалността са съображения, както и правите така преглед на необходимостта на съответната дейност. считате ли, че тези принципи пропорционалност, субсидиарност всъщност се спазват. През последните 10 години сме свидетели, че се замъгля доста разликата между разследвания, свързани с престъпления и свързани с сигурността. И ако се върна към въпроса на господин Мораес, много бях изненадан, когато, дана, когато прочетох във вестника, че вашата комисия за контрол не се е произнесла по въпроса за а, програмата за шпиониране, закупена от а, холандското правителство. Сега вие говорите за самодисциплина, за това да се осъзнават а, нарушенията, но не мисля, че вие всъщност показвате именно принцип на а, подобна самодисциплина. Това не ви ли безпокои? И трето, не считате ли, че, е, т.е. считате ли, че работи добре контрола над е, холандските разузнавателни служби? Според мен той просто не работи, защото е, всъщност, е, ако работеха, щяхме да предотвратим това, което направи като разкритие Сноуден. Защо в Холандия не се задейства тази възможност за работа? И а, е, за масовото послучване, кое е необходимо, кое, не е, кое не е необходимо? В край на краищата оставяме малко нещата да отихнат. Тези, които подават сигнали, журналистите, политиците, всички имат нужда малко да се, да се успокоят. Но факт ли е, че е, се нарушава правото за свободен изказ с, с, подобни дейности по подслушване. Това не е, застрашава ли демократичната държава? Що се отнася до диспропорционалното послушване, това действително е голям риск, но не съм съгласна с вас, че в Холандия не се прави е, разграничение между разследвания по наказателни дела и, по, и разследвания свързани с разузнаването. Е, дали се осъществява много подслушване, не считам. Всеки случай, когато се е, осъществява подслушване, то се осъществява по определена система – И ако има нарушение на тази система, ако примерно се подслушва човек, който не е редно да се подслушва или твърде дълго, съответните случаи се съобщават и министъра взема действия, но е, съответните действия, но във всички случаи те не са много тези случаи. А що се отнася до е, разузнавателната е, софтуер, който е бил закупен, сега има разлика от това дали е закупено и дали е използвана тази програма. Може би са изразходвани неправомерно, излишно милиони, но за сега тази програма не се използва. Може би, ако има разрешение по закон тя да се използва, тя ще бъде използвана, но когато, но в такъв случай ще има и много сериозен контрол ние лично публикуваме и доклади за използването на подобни програми. Ние в край на краищата можем да наблюдаваме само собствените си разузнавателни служби. Не можем да следим какво се случва в Америка или в други страни и подобна разузнавателна дейност ние не можем да установим от трети страни. А когато някой от нашите служби е, бъде наясно, че друга страна извършва дейност в Холандия без да уведомява съответните холандски служби, ние предприемаме мерки. Дали става дума за белгийските тайни служби или финландските или американските, няма значение. Е, в миналото е имало подобни случаи и сме изисквали да бъдат прекратявани подобни дейности, защото те нарушават закона. Тоест, ако американските а, е, тайни служби или британските такива бяха получили достъп от по данни SWIFT без позволение, вие бихте реагирали, така ли? Да, да. Но подобни служби и услуги се извършват навсякъде. Те може да са обявени, че са разположени в Холандия, но серверите да са другаде. Всичко, което се намира физически в Холандия, ние можем да контролираме, но иначе трябва да има доказателства. Госпожа Зипър, давам ви думата сега, след нея госпожа Серватини. Благодаря. Имам два кратки въпроса. Казвате, че се изготвят редовни доклади за тайните и разузнавателните служби. Дали тези е, доклади наистина се изготвят редовно или някой човек, някой човек казва, а, трябва да се занимаваме с този въпрос. На следващо място, в хода на всичките е, тези разследвания, не се разглежда всичко мотамо, ами се търси възоснова на някакви ключови думи. Какви са критериите за, за определянето на ключовите думи? Каква е ключовата дума, която трябва да се съдържа в някой разговор, за да бъде той проверен? Ам, дали ам, това е разумно, дали това отговаря на ам, на законодателните норми, по какъв начин в момента се проверяват ам, тези комуникации. Информации тъсен де динстен, Има редовен обмен на информация между службите. Разбира се, в някои служби е, се върши повече работа, отколкото други, но общо взето имаме такова задължение. И стандартите на обмен на информация трябва да се спазват много стриктно. Сега колкото до начините на търсене, имаме списък кодови думи, ключови думи, ние можем да приемем този списък, можем да е, коментираме по него, можем да кажем, окей, тази дума не е добра идея, не ни харесва, може би е по-разумно така е, и тя тогава се отпада от списъка. На редовни интервали преглеждаме тези ключови думи, тези списъци на ключови думи, за да сме сигурни, че имаме такива е, условия на търсене, които са адекватни. Понякога термините, които се използват, са твърде широки, твърде смътни, неясни, би трябвало да са по-фокусирани. Благодаря. А сега, благодаря, госпожа Аржентини. С Аржентини. Господин Ван Делден, искам да ви, е, да коментирам интервюто, което бе дадено в е, е, пресата, във вашето интервю в холандската преса тази седмица. В това интервю вие казвате, че Разузнателните служби на Холандия възнамеряват да закупят нови средства за набиране на им разузнавателна информация, които в момента не са законни, но законът е устарял. И вие току-що казахте, че закупуването на такава техника е едно, а ползването и е друго нещо. Сега знаем за този високоскоростен влак между Белгия и Нидерландия. Също така стои въпроса и с новия е, е, бомбардировач JF. Той е закупен, за не се ползва. Но е, защо всъщност ползването на тези средства почива на закон, който е устарял и защо тогава се закупуват такива разузнавателни средства, средства за набиране на разузнавателна информация и след това се чака промяна в закона, за да могат те да се ползват законосообразно. И след това, по отношение на термините, на, на ключовите думи е, и това, че може би са твърде общи, твърде неясни, казвате, че някои от тях може би просто са безполезни. В началото на тази година излезе един доклад за крайно ляв екстремизъм Вашата комисия гласува оценка по пред въпроса, а именно дали такава, такова разследване си струва да се проведе. Какво ще кажете по въпроса? Първо по, за законодателството, което според мен е устаряло. Именно, а именно дали е, трябва да се разлика между информация, която се предава по кабел или по ефир. Е, сега, в Нидерландия ние набираме информация чрез ефир, не по кабел. А сега, това беше преди, а сега 90% от информацията се набира върви по кабелен път. И сега, преди 40 години, тази дейност беше наказуема. Полицията можеше да послушва телефони, но не и да прониква в телекс машините. Това е, след това беше закона забрани това, е, но това пречеше на дейността на полицията. Ние променихме закона така, че да им даде възможност да проследяват информация по Телекс. По същия начин технологията остарява, би трябвало наистина да променим закона така, че да позволим за улавянето на информация или в ефир, или по кабел, независимо от това, защото не изключвам след е, след няколко години отново цялата информация да върви в ефира, не по кабел, така че трябва да правим гъвкавост. По това дали някои от е, издирванията са загуба на време и не водят до нищо, сега може би е така, но това е работата на нашата комисия. Нашата работа е да следим дали се спазва закона, а не да, да е, коментираме целта на разузнаването. Добре, може би ще кажете, следвате правилата, но е, какъв е смисъла от това? Това не е нашата задача, както казах. Благодаря, господин Вон Делден. Вие споменахте Телекса. Преди няколко седмици и аз в разговор е, с една от моите стъжанти споменах Телекс и стажант да му попита какво значи това Телекс, какво е Телекс. Наистина, в даден момент във бъдеще някой ще попита какво е интелигентен е, смартфон. Благодаря много. Стигнахме до края с само 7 минутно закъснение, така че без да се бавим повече ще поканя тук е, госпожа Белц, господин Лундблат и господин Алън от името на Microsoft, е, Google и Facebook за последното ни заседание. Okay, colleagues, we continue with our third session. I welcome on the podium the representatives of Microsoft, Google and Facebook for your inf- И така, сега да минем към третата сесия. Програми за електронно масово проследяване и ролята на компаниите, информационно-технологичните компании. Uh, на 7 ноември участваха тримата, е, трите е, компании. Амазон бяха поканени също, но те отказаха. Писмото с отказа и мотивацията е, бе публикувано на вебсайт на парламента, така че няма да се спирам на него. Няма да обяснявам защо сме поканили представители на индустрията. Ще помоля нашите гости да въведат, да ни въведат в темата в максимум 10 минути. Значи в този ред ще ги поканя госпожа Белц, господин Лундблат и е, господин Алън, Госпожа Белц, имате думата. Благодаря, че ме поканихте на това изслушване. Ние се радваме на възможността да говорим и да бъдем чути в е, тази, е, в този състав. Е, наистина това е една много важна тема, как да се намери баланс между националната сигурност и защита на личните данни в е, цифровата ера. Спешни отговори са нужни на тази въпрос е, и реформи. Аз бих искала да се спра на три теми в моето изказване. Практиката на Microsoft, е, е, как Microsoft отговаря на исканията на битвата за достъп до данни и второ, гарантиране на данните на нашите потребители и срещу негарантиран и незаконен е, достъп до тях и какво може да се направи, защото данните на европейски граждани да са безопасни по цял свят. Сега, преди да говорим за практиката и начинът по който отговаряме на молби от публични органи в САЩ и другаде за достъп до данни, ще кажа няколко думи за ролята на Microsoft като компания в, е, по отношение на нашите продукти и е, услуги. С оглед комплексността на информацията, която, е, с която разполагаме, това води до известно е, объркване. Смята се, че е, е, ние разбираме, че е необходимо да разбираме я, по един и същ да тълкуваме, по един и същ начин и да търсим едни и същи решения. Ние предлагаме широк диапазон от услуги, софтуер и е, техника е, в облак е, и така нататък. Имаме Outlook.com, Xbox е, и други технологии, начини за търсене, други е, инструменти онлайн. Напоследък минаваме и към други средства и през ноември 11 година ние въведахме и скайп, което също е в фокуса на дискусията. Когато предлагаме услуги на клиентите си като Hotmail или Office 365, данните на нашите клиенти се запазват на нашите сървери и обикновено вземаме мерки да гарантираме инфраструктурата на сървъра срещу незаконен достъп, неразрешен достъп. Информацията за клиентите е чрез провайдери на е, публични сервери. Ние не сме собственици на тези данни. По време на транспортирането ние предлагаме решение за защита на данните, които могат да включат и, е, и криптиране. Повечето от нашите клиенти имат е, лиценз и използват софтуер на място, така че софт, имат провайдери и доставчици на услуги, които имат достъп до данните и ние призоваваме клиентите да се, да се защитат срещу неразрешен достъп и, и различни инициативи на провайдерите. Как е, е работим с е, молби за достъп до данни? Ние предоставяме такива, е, такъв достъп е, при поискване, с изключение на много ограничени случаи, Американския закон общо забранява доброволното разкриване на данни на клиентите на държавни организации. Microsoft не предоставя на никое правителство в света пряк достъп до или неразрешен достъп до данни за нашите клиенти не даваме технически подробности на правителствата, чрез които те да стигнат до данни на нашите клиенти, които не са в нашите сервери. Значи предотвратяваме и задни обиколни пътища, нито пък им даваме легенди, ключове за инкриптиране, за дешифриране. Е, Какви, как обработваме конкретна заявка? Първо, ние проверяваме каква заявка и молба идва от тайните служби. Не мога да кажа как... И това е тема, която не можем да, по която не можем да говорим тук. Предполагам, че го разбирате. Но с удоволствие мога да отговоря най-общо как обработваме такива молби. Ако получим такава молба, ние имаме един екип, който отговаря за съответствието в компанията. Те проверяват дали е валидна молбата и отхвърлят молби, които са невалидни, така че да предоставяме изпълнителни данни, които са споменати в заповеда. Друго важно. Microsoft предоставя, набира и след това предоставя данните, но не даваме, ние лично предоставяме данните, но не даваме достъп на някой до нашия сървър да търси това, което искат. Ние правим, провеждаме търсенето и предоставяме данните. Публикуваме информация за обема на е, правоприлагането и е, ордери, за, е, заповеди за изпълнение на молби, свързани с националната сигурност. Обикновено това могат да ние не разрешаваме да потвърдим дали сме получили такива заповеди, но ако ги получим, те обикновено се включват в нашите общи обеми. Даните ни показват, че в 6 месеца до е, декември 31-12 година Microsoft е получил между 3000 и 7000 е, е, и 6000 6 и молби, заповеди за е, доброволно предоставяне на данни от е, държавни, е, американски държавни агенции. Това са местни, щатски и федерални молби и заявки. Сега, молбите от правоприлагащи органи. Ние отхвърляме правителствени искания, ако нямаме правни основания за това. Например, по време на първата половина на 13-та година отхвърлихме 911, близо 2,4% от молбите, тъй като те не отговарят на нашите изисквания. Близо 20% от заявките по, по тях не дадахме отговор, тъй като намерихме търсените данни. Отговаряме само на молби за конкретни е, сметки и не предоставяме неразрешен достъп до данните. За, защо е, ние проследяваме и също заповедите, за да сме сигурни, че те са валидни и е, можем да предоставим само информацията, която се иска със съответната заповед. Искаме и от националните агенции да спазват правилата за заявки за данни, когато става дума за наказателно-правно разследване. И правим всичко, за да бъдем прозрачни по отношение на клиентите. Закона е формулирал точно начина по който трябва да обработваме заявки за информация. Второ, как гарантираме сигурността на данните на нашите клиенти? Ние се правим това е, посредством технически и физически мерки. Ще спомена само една, която се споменава в дискусията, инкриптиране. Това е едно от решенията, но например за Outlook.com използваме и разширени вали... Е, комплекти за решено валидиране, които е, вече ползват една по-високо, е, по-високо ниво на инкриптиране. Получава се много информация и чрез пресата. Ние преразглеждаме собствената си политика на сигурност, за сигурност, за да видим дали се налагат технически промени, е, промени за да се подобри сигурността на нашите потребители. Третата тема е какво трябва да направим, защото данните на американските граждани са в безопасност по цял свят. Както казах самото на начало, трябва първо да е, сме наясно с фактите, Чухме го, че, чухме в разговорите днес, че това не е никак лесно. Важно е да се намерят решения, е, за да може основните права на гражданите да са защитени. По същото и е начин, както в цифровия свят, както и в реалния свят. И да гарантираме сигурността и безопасността на гражданите, като разбира се са вписани минимални начини за борба с киберпрестъпността. Всичко това трябва да се основа на демократични легитимни процедури. Всички правителства искат достъп до, до данни днес, но в това отношение би трябвало наистина да мислим за глобалния аспект на интернет и съответните мерки и процедури да имат глобален характер. И накрая всякакво решение трябва да отчете цялостния, дълбокия ефект, вдобното въздействие, което може да има върху развитието на откритие и свободен интернет. Microsoft разглежда инициативата на е, Европейския парламент за намиране на решение на проблема. Ние е, наблюдаваме е, засилено интереса от страна на правителствата за разкриване на данни за гражданите тази тенденция се засилва и все по-сложно става за нас да отговаряме на това увеличаващо се търсене и това наистина и да балансираме и да се стремим това да не се отразява отрицателно върху интереса и безопасността на гражданите. Според нас е, ни трябват е, всеобщи правила, около които и, и общи принципи, които да управляват достъпа до данни на клиентите. За решаване на проблемите в света, би трябвало да въведем нови правила, които почиват на консенсус. Тези правила трябва да гарантират защита на личната, неприкосновените лични данни на всички граждани, независимо къде се намират те, трябва да се отчита също така и глобалния характер на нашите продукти и услуги. Този дебат трябва да е открит, така че обществеността да разбере за какво става дума и как се регулира достъпа на правителството до данни за клиентите. Обикновено ние искаме разрешение, за да публикуваме повече информация за свързана с националната сигурност. Ние насърчаваме Конгреса на САЩ да приеме закон, който да регламентира разкриването на информация от страна на различни компании и наистина сред нас от днес беше един от конгресмените, които стоят зад гърбени и подкрепят това предложение. Трябва да има повече прозрачност, системата трябва да се промени, доверие в облака трябва само да е, може да се постигне само ако се регламентира начин на достъп до данни от страна на правителствата. Инкриптиране на данните, както казах, е решение, но то изисква една сериозна и добре премислена политика. Смятаме, че териториалността е важен принцип на, на държавите се опитват да решат е, правни конфликти с механизми като многостранни споразумения за многостранно сътрудничество, но някои държави се опитват да заобиколят тези многостранни спогодби. Така че е, ние бихме искали да се работи и да се види как може да се спазват е, тези споразумения без и да се предотвратят о, начини те да бъдат заобиколени. Трябва ни в Съединените щати едно цялостна, една цялостна законодателна рамка. Има принципи, на които да стъпим, но би трябвало да имаме една по-последователна, по-солидна рамка, като например е, тази на съвета на Европа, Конвенцията за защита на данните от 2008 година. Това могат да бъдат отправни точки, е, защото това са международни споразумения, които могат да ни послужат като е, основа, върху която да стъпим. Microsoft се ангажира с зачитане на правата на човека и е, личните данни. Ние сме готови да водим този диалог нататък и да се ангажираме за постигане на доверие и е, сигурност на интернет. Благодаря много. Аз пропуснах да спомена е, позицията на госпожа Белт, сега е вице-президент е, за е, Microsoft за Европа, Близки Исток и Африка. Следващия ни оратор е господин Николас Лундблат, директор за публични политика и държавни връзки на Google и след това господин Алан, директор на EMEA и политика за обществеността във Фейсбук. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да говоря пред вас днес. Аз се казвам Никлас Румбрат и отговарям за връзките с обществеността и връзките с правителствените институции. Имаше обвинения, свързани с Google и разузнавателните действия, предприяти от правителството. Google отказва да участва в каквато и да е програма, свързана с националната сигурност, защото ам, не участва в каквито и да е действия на правителството свързани с разузнавателни дейности и за прихващане на информация от а, частни и обществени мрежи. В интернет е необходимо да има доверие, доверие, което а, да цари в обществото. Необходима информацията да е сигурна и поверителна. Това е много важно. Необходимо е да защитаваме нашите потребители по много начини. Ако а, видим някакви подозрителни действия, свързани с акаунт на наш потребител, а, ние му изпращаме предупреждение. Google има а, двустепенен подход при е, верифицирането. Необходимо е да има уникален код, е, който да ви даде възможност да се регистрирате. Използваме различни инструменти е, за опериране в онлайн пространството. предвижда се инкриптиране за потребителите, предвижда се ефективна защита срещу намеса от правителствени и неправителствени източници. Google има инкриптиране по отношение на достъпа до Gmail. От 2011 се предлагат такива инкриптирани услуги. Ери Грос, който се занимава сигурността в Google, каза, че се провежда план, свързан с колиране на действията между центровете за защита на данните. През януари 2013 година беше публикувано, публикувани последният ни доклад. Сигурността в интернет е много важна. Необходимо е да се извършат определени действия, така че да се реагира на съществуващите предизвикателства. Google иска да продължава да взема водеща роля и да осигурява гарантиране на данните на своите потребители. През 2006 година Google изгради една много ам, съвременна система. Google из, а, използва а, тази система в своя браузър и освен това се изпращат предупреждения на потребителите, когато се опитват да а, отворят сайтове, които може да не са безопасни. Освен това се предвижда събиране на данни. Google се опитва да предпази около милиард потребители ежедневно от достъпа до зловредни софтуери и сайтове. Имаме и меседжинг malware, Google изготви специални инструменти и работи с представители на световно ниво, за да осигури безопасността на своите потребители. Google Inc., това е правният екип, разглежда всеки един случай, преразглежда всяко едно искане, независимо. Екипа ограничава обхвата на искането, ако то е прекалено широк. И след това обработва искането. Google получава искания и от американското правителство. Google искаше решения от съда за публикуването на определен тип информация. Такова разрешение не беше дадено. Необходимо е да има дебат свързан с правата на потребителите, за използването на информация от страна на разузнавателните и правоприлагащите органи. Е, сега искам да сегна въпроса за прозрачността. Има правна рамка, която съществува в момента е, и тя регламентира достъпа на, на държавните органи до личните данни на потребителите. Нашият доклад, свързан с прозрачността, който може да намерите в интернет, включва всяка една до отделна държава, която е поискала предоставянето на данни. През 2010 беше въведен инструмент от Google за обработването на исканията. Исканията се подават въз основа на националните разпоредби за сигурността. Процесът трябва да е открит и прозрачност. Трябва да се е, види какво точно е поискано от правителството. Прозрачността е само първата стъпка. Има споразумения, които се вземат е, предвид. Следва се. Е, Следват се различни законодателни е, разпоредби. Необходимо е използваната информация да е законосъобразна и нейното искане да е оправдано. Необходимо е да се извърши е, е, реформа. В момента обмисляме как трябва да изглежда тя. Благодаря ви още веднъж за възможността, че можах да се изкажа пред вашата комисия. Благодаря ви, че бяхте така кратък. Сега Ричард Алън от името на Фейсбук. Е, Благодаря. Искам да продължа също толкова и енергично като моя колега и затова предупреждавам преводачите, че ще препусна една част от своето е, изказване. Няма да ви говоря колко сме велики, може да прочетете това на интернет. Но да говорим за политиките и практиките за оповестяване на данни. Няма да се повтарям, но ние също имаме добре установени практики е, за е, обработването на искания от правителства по света. Имаме публикувани насоки. Е, и правоприлагащите органи в Европа и в другата по света могат да поискат е, оповестяване на данни директно е, към Фейсбук е, посредством системата, която се намира на интернет, а също така могат да поискат тези данни с факс или, разбира се, с почта. Обръщат се към Фейсбук Ирландия. За да се разберат тези процеси, ние обучаваме съответните е, служители в Европа, особено тези, които се занимават с интернет и безопасността на децата. Имаме много строги процеси за обработване на всички искания от правителството Искаме да се спазат съответните правни норми, разглеждаме всяко отделно искане, разглеждаме дали е спазен закона и искаме подробно описание на правовите основания за е, съответната молба. Често ги отхвърляме или искаме да се е, стесни е, мащаба на исканата информация понякога предоставяме само ограничени данни за потребителя. Също можем да реагираме много бързо на искове, когато има риск от смърт или застрашаване на личността. Съответният ни екип в Ирландия работи и неговата работа е била разгледана от е, съответното ния орган за защита на данните по време на одита през 2012 година. И този орган установи, че всички искания за предоставяне на данни спазват е, Ирландския закон за защита на данните. Тоест, е, ние правилно оценяваме молбите и съответно търси допълнителна информация, където има опасение, че нещо не е наред. Последните няколко месеца много се говори в е, медиите за е, исканията от правителствата определени фирми да предоставят данни и как е, фирми като Фейсбук са реагирали. Голяма част от е, публикуването в пресата е подвеждащо. Ние сме предприели ред стъпки, за да се справим с този проблем. Марк Цукерберг, е, нашия създател, винаги е отхвърлял неверните съобщения, че Фейсбук по някакъв начин разрешава директно или неограничен достъп на което и да е правителство до данни от Фейсбук. Фейсбук никога не е бил и няма да бъде част от програма за предоставяне на данни е, от нашите сървери на щатите или на друго правителство. Никога не сме искали, е, не сме и получавали искане за общо предоставяне на достъп до сървери. Освен това, предоставяме максималния обем от информация, която се предвижда от е, закона. През юни, сред подобни е, писа, публикации в пресата, ние публикувахме доклад за това какво е искало правителството на щатите от нас. Е, до този момент никой не беше получавал разрешение да направи нещо такова. Много ограничен брой данни бяха оповестени по този начин. От 6 месеца до края на декември 2012 общото искане за предоставяне на данни от Фейсбук на всички нива е било между 9 и 10 хиляди като тези искания са свързани с, примерно, търсене на изчезнали деца или Заподозрени при нападение или заподозрени за терористична заплаха. Общия брой на сметки на потребители, които са били разкрити по този начин, е между 18 и 19 хиляди. През август допълнихме е, нашето оповестяване на данни с един доклад за общо какви са били исканията за оповестяване от всяка страна, на която, която е подала подобно искане пред Фейсбук. В този доклад се твърди, че общия брой на искания от щатите от всякакъв вид за оповестяване на данни е бил между 11 и 12 000 за данни от около 20 000 сметки. Третите е, страни, данни за трети страни могат да се отпускат посредством договора за взаимно правна помощ. И ако искането засяга страна, която е подписала този е, многостранен договор, е, ние можем да предоставим данните посредством решение на Американски съд. Също оповестяваме колко искания са поступили от всяка европейска страна. Общия брой е 8500 и е обхващал около 10 000 сметки. Фейсбук има около 1 милиард и 200 милиона активни потребители. Тоест, ние оповестяваме е, данни по искания на правителство на много малка част от 1% е, от потребителите. За това трябва да успокоим и да отречем преувеличените и неверни твърдения, че ние предоставяме данни. Трето, ние настояваме заедно с другите в този отрасъл правителството да, бъде, да можем да бъдем по-прозрачни по отношение на тези искания. Общия брой е, на е, оповестени сметки да могат да бъдат е, посочвани в доклада да се е, посочва броя на националните, е, на исканията от национални агенции, защото е, прозрачността е много важна първа стъпка, но трябва да се направи и повече. През октомври ние се присъединихме към други провайдери, за да настояваме правителството да има повече програми и механизми за защита и е, механизми за отчетност. Е, днеска в такъв смисъл подкрепяме е, сенатор Сензър Бренер, който днес е говорил пред вас и колегите му, които предлагат съответното законодателство. Ние ще продължим да настояваме пред всички правителства да бъдат възможно най-прозрачни. Много се интересуваме как работят по този въпрос избраните представители на родите по света, защото нашата цел е обща, а именно да има общо и широко доверие по начина по който правителствата създават и използват своите правомощия в една толкова, правомощия в една толкова деликатна област. За това се надявам, че ще можем да помогнем на Европейския парламент да помогнем с нашият опит. Благодаря. След като изслушахме трите представителя на информационните компании. Имаме сега възможност да дадем думата на докладчика, докладчиците в сянка и други, които искат да се изказват. Трима, доколкото виждам депутати изказват желание да се изкажат. С това приключваме с списъка. Предлагам да отправяте въпросата си конкретно към един от нашите оратори или ако не обозначите кого, към кого задавате въпроса си, ще давам думата и на тримата. Господин Мораес. We got so much information and I mean we just saw Apple in Washington, so we now got the three big companies. В Вашингтон има три големи компании. Uh, и какво се е, случва точно. Е, имаше е, твърдения, свързани с вашето становище. Какви са тези ключови твърдения и по-скоро обвинения, които бяха отправени към вас? вие отхвърлихте тези твърдения. Мога ли първо да задам някои по-специфични въпроси а, на госпожа Белш от Microsoft? Първо, някои от техническите аспекти, които вие споменахте. Мога ли да ви попитам дали Microsoft инкриптира информация между вашите а, центрове за събиране на данни? Дали го казахте това? Дали и ако не е така, дали не би трябвало да го правите, защото Google вече го прави. Искам да се върна към вашето становище вие много бързо преминахте към правилата и а, към предложенията на, конгреса, на конгресмена Сенсен Бренер. Преди това, преди това искам да ви върна малко назад. Докладите, които бяха представиха, показа, че 90% от информация, която се предоставят от Google, Microsoft и Фейсбук. Говорим тук за Hotmail, за Skype. Microsoft е развила система за наблюдение да се справя с прихващането на информация от чатове и имейли. Каква е, е вашата реакция по отношение на тези е, твърдения? Каква е вашата реакция, свързана с, с твърденията, че се а, предвижат процедури за директен достъп на АНС до вашите данни и до данните в информационните ви центрове? Вие говорите, разбира се, за предупреждения, но те са незначителна част от всичко а, това. Говорим за самия а, обем от данни. Как ще обясните разликата между това, което се твърди в отправените към вас обвинения и това, което вие казахте днес? Искам да ви попитам и за твърденията на публикувани в Вашингтон Пост на 13 октомври. Там се говори за достъпа на информация в отделните сървъри. Ще ни се да чуем каква е вашата реакция по тези въпроси. Необходимо е да знаем. Относно Фейсбук, вие казахте, че вашият създател е отхвърлил твърденията, но публикациите в пресата бяха много ясни, че е имало възможност за достъп до информацията. Каква е вашата а, реакция? А, освен, че просто а, всичко е било отречено. има ли е някак, има ли, има ли някакво взаимодействие между Фейсбук и Агенцията за национална сигурност? защото за нас е трудно да си обясним всичко това. Благодаря. Ще а, помоля нашите участници да отговорят а, по две минути всеч... по две минути всеки от вас. Госпожа Белт, набързо. Мога да потвърдя това, което вече потвърдих и това, което потвърди правният представител на Microsoft. Ние не даваме нерегламентиран достъп до нашите бази данни. Ето защо казах, че трябва да разгледаме цялата екосистема, защото тук говорим за достъп до системата за предоставяне информация на Microsoft и до цялата инфраструктура. Третия ви въпрос прекия достъп, както вече казах, ние не, пред, не предоставяме пряк достъп до нашият сървър, там където се събира цялата информация и мога да повторя само това, което казах. Относно инкриптирането, Microsoft предлага много услуги, не мога да ви изброя сега как ние инкриптираме отделните услуги. Като цяло мога да кажа днес, че а, пренасенето на информация от сервер до, от един сервер до друг сервер не е инкриптирана, но нашите служби за сигурност следят какво се случва, така че да се избегне прихващане информация в комуникационната верига. Thank you. Yes, as pertains to... Да, колкото твърденията във Вашингтон Пост, е, трябва да кажа, че както всички системи в информационното общество, непрекъснато сме атакувани. Ние непрекъснато раз, развиваме нашата система на отговор. Наистина, това е едно надпревара във въоръжаването, така че ние сега инкриптираме всички тези различни връзки и мрежи но разбира се, процесът не е свършил, няма, това е движеща се мишена, не може да се каже, че стигнах до тук, спрях, е, търсим непрекъснато нови начини да гарантираме сигурността на нашите потребители. Сега, господин Алан, по материала, който излезе в пресата, сега ако човек се пита какво става там, обикновено хората, които работят в интернет компании, едва ли имат, е, знаят повече, отколкото тези, които работят в е, държавни агенции, но когато човек чете материала, там става дума за системи, които са в е, тази агенция и, какво точно те правят след като с данните, които са получили. Това, което ние е, когато отправят молба до нас за тази информация, за тези данни и тук е, е, ясно е, че ние публикуваме максимална информация под, за тези молби и недвусмислено казваме, че тези молби са насочени, целенасочени, подкрепени от е, някакъв законен орган и не дават не, е, д, пряк достъп е, и неразрешен достъп. Това е максимално точно и ясен отговор на въпроса но човек, е, който, ако, ако го е, чувате тези е, така уверения от устата на е, висшестоящ е, е, човек в управителна съвет на фирмата, е, имате гаранция, че това е начина по който действаме и не допускаме никакви други околни пътища. Благодаря. Also to be here, um, I will have some question. Е, така, имам няколко въпроса Първо, да кажа, че съм признателен за това, че сте тук. Много съм удовлетворен от коментарите на госпожа Белс за е, законодателството ни относно защита на личните данни, че то трябва да се развива и се радвам, че IT бизнеса виждат е, смисъл в това и ще работим заедно с тази цел и че е, а именно целта е защита на европейските граждани, пък и на всички други граждани. Но слушайки вашите бележки, особено от господин Лунблад чух, но и господин Алан също, чувам термина, фразата не разрешен достъп трябва да кажа, едва ли хората отвън разбират какво значи това. Вероятно, те го тълкуват така, че има и друг начин до тези тяхните данни и че може да се случи така, че техните данни, информации да се, с тях да се злоупотреби. И в, в, в направен език, юридически език, да се каже, че това е неразрешен не достъп. Но е, въпросът ми е каква подсъдност? Каква юрисдикция имате вид, когато говорите за неразрешен достъп? Например, когато преработвате лични данни на европейски граждани, граждани на ЕС, можете ли да гарантирате 100% нарушение правилата, нарушаване правилата на европейски е, държави, е, граждани, когато обработвате техни лични данни? Правата, извинете. И после Какво става в случаите, когато официалните власти нападат вашата система? Вие искате ли от е, съответните органи в държавите членки да разследват е, възможни нарушения на киберправила, на е, нормите на вашите служби? Провеждате собствено разследване на такива, при такива обвинения? или го възлагате на някой друг. Това са въпроси, които са важни за европейските граждани и бих искал да чуя много подробни отговори на тези въпроси. Особено на първия, който се отнася до правомощията, подсъдността, юрисдикцията и в облак особено. Това са, според мен са много важни въпроси. Благодаря. Госпожа Белс. Да, въпросът за юрисдикцията е, би било хубаво да избегнем конфликт на интересите, защото в новия свят е, периметрите не са дали е, очертани ясно и лесно може да се случи до конфликт на интереси. А стигнали се до конфликт на интереси, тогава много трудно се решава проблема. И сега това се свърза конкретно с въпроса как прилагаме правилата, ако данните са в е, е, САЩ, ние спазваме правилата на е, САЩ, това е ясно. Ако става дума за данни от нашите до ирландски граждани, спазваме правилата на Ирландия. До днес, за щастие, не сме имали проблеми в прилагането на тези норми но разбира се, позоваваме се и на член 43 от е, регламента за личните данни на Европейския съюз, но пък боя се, че той е доста успорван и той може да ни навлече конфликт на интересите. Така че това е нещо, което трябва да се изчисти и разреши. В противен случай ще имаме конфликт на интереси. Сега, нападение срещу нашата служба. Този, който се опитва да атакува нашия сървър, се опитва да накърни нашата защита, нашия щит, така че ние успяхме да вградим, да изградим един много сложен механизъм е, за предотвратяване на киберпрестъпления. Непрекъснато търсим и разглеждаме тази система, като я раз, е, доусъвършенстваме взаимодействаме с трети страни, с правителствени органи за борба с киберпрестъпността. Благодаря. Сега по отношение на юрисдикцията, тук се, има стълкновение на правни норми и това е много важно. Това е правителствен въпрос. Преди всичко трябва да се реши на правителствено равнище. В много случаи се отнасят е, случаите до, до е, съда и там е, той решава, но общо взето няма достатъчно яснота. От тук трябва да се започне. Вие зададахте конкретен въпрос, свързан с облака. Е, той трябва да се изясни в междуправителствени споразумения и след това вече много неща ще се изчистят. По втория въпрос имаме няколко екипа, които разследват възможни атаки срещу системата, трябва да, за, да укрепим системите, да са по-устойчиви, по, да, да, да вградим в тях, е, да предвидим начин за отговор на, на, всяк, на такива атаки и съответните защитни мерки. А също така трябва да сме е, готови да водим този непрекъсната да, да превара, така наречената превара въоръжаването между системите. Аз ще потвърдя това, което казаха колегите и само нещо ще кажа за юрисдикцията. Ние имаме многостранни отговорности, отговорности в САЩ, където ни е инфраструктура, имаме отговорност в Ирландия, защото Фейсбук Арла е контролера на данните, които се ползват извън САЩ и Канада имаме отговорности пряко в страната, която, от която идва молбата за информация. Те могат да искат понякога и да налагат своята правна система, своята юрисдикция и ние се опитваме да жонглираме между всички тези фактори, за да не накърним някой от законите на която и да е държава. Нещо, което бихме предупредили да не правите, като, като е, хора, които правят политиката, да не се оставите отделния е, случай, изолирания случай, да, да предопределя общия обичайната молба, която получаваме, е чисто престъпление, да кажем. Да кажем, следователя в, е, от Франция се опитва да залови някой в Германия или това са трансгранични престъпления такива случаи, в такива случаи разследващите искат, е, разбира се, тази система да действа без е, отказно и без е, триене. Сега, след като имаме съответните баланси, които неутрализират съответни изключения и крайности, мисля, че можем да се справяме с задачата. А сега от името на Само още нещо. Не отговорихте на тези част от въпроса ми. Ако се обърнете към правоприлагащия орган на една държава членка по отношение на, на, на, на е, кибератака срещу ваша система, какво се прави? Как функционира това? Правили сме подобно нещо. Аз съм участвал в случай на хакинг, когато идентифицираме лицето, което се опитва да проникне в нашата система, с, е, основана в е, Обединеното кралство, обикновено е, реагираме, като предаваме нещата на правоприлагащия орган. Ще се изкажа от името на Алде докладчик в Сянка. Тук чухме едни много внимателно изготвени изявления, внимателно изготвени от правната им служба. И е, господин нека да а, припомня какво каза Бил, Бил Клинтън а, когато са го обвинили е, за случая Моника Левински, той каза, аз нямах сексуални отношения с това лице, което от юридическа гледна, гледна точка е било правилно, но не е било истината. А ние искаме да чуем истината. Искаме да можем да я кажем на европейските граждани ви. Дори да, дали искате да кажете истината, сега не отправям лични обвинения към вас, а към компаниите, които представяте. Много се вълнувам от желанието ви да изглеждате чисти, да се борите за прозрачност, но като че ли тези неща идват малко късно. Аз съм разговаряла с ваши представители от много години и и неофициално съм чувала шокиращи неща, но никой не иска да ги каже официално. А, говорите, не, тук не става дума за асоциации за граждански свободи, а а компании, които сътрудничат на правителството. Добре, при оказан натиск, добре. факт е, че е сложен проблема с подсъдността, юрисдикцията и така нататък. Но мисля, че кой е, изпълнителен директор на Яхо е, каза, че ако кажа това, което искам да кажа, ще се озова в затвора за 30 години. Но в края на краищата, ако се съобразявате с е, законодателството на щатите, вие нарушавате законодателството на Европейския съюз. И е, така е, имате дилема, но в края на краищата ние трябва да се борим за интересите на гражданите. Говорите за доверие. Как може да обвинявате потребителите, че нямат доверие? Не е странно. Но нека да задам няколко въпроси за енкриптирането. Добре, идеално, но ние чухме на предходно заседание, че дори компаниите, които имат сертифицирани стандарти за енкриптиране, може би вече са проникнати от е, правителството на щатите. Вие ми казвате, че ми е инкрипти... са инкриптирани данните, но аз не знам дали е така и какво означава това. Казвате, че няма задни вратички, но аз не знам. Може би има задни вратички, по... за които вие нямате право да говорите по е, американското законодателство. Още нещо. Слушаме истории е, в медиите, чуваме за плащане не само е, за това да се покрият разходите ви, но и просто плащане е така. Може ли тук да твърдите, че не сте получили никакви пари, освен това да си покриете разходите за предоставяне на данните? Освен това, е, предоставяте преглед на е, исканията от правителствата, но, но можете ли изчерпателно да дадете такива данни? Е, сега все пак ние знаем, че всеки, нали, добре, известната поговорка не хъпи ръката, която те храни. Да, знаем, че поне една от компаниите има сериозни поръчки в сферата на отбраната. И в края на кращата ние искаме прозрачност и от към това, откъде идват вашите бизнес интереси. И второ, смятате ли, че в края на краищата вие изобщо можете да предоставите някаква сигурност на потребителите си по отношение на личната информация. Сега ще дам на нашите оратори да отговорят по същия ред. Госпожа Белц. Аз разбирам сантиментите ви не може да очаквате от е, компаниите да е, направят изявления в противоречия на закона, за които изпълнителият им директор ще влезе в затвора. Добре, е, по американско законодателство вие не може да говорите, но тук в Европа сте задължени да ги доказвате. Ако не ги оповестявате, вие всъщност нарушавате европейското законодателство. Ако обичате, оставете ме да довърши и ще ви отговоря. Ние сме за това да има повече прозрачност, защото по този начин ще говорим на базата на фактите. Но не ни се разрешава да говорим, защото това не ни разрешава американският закон. А има и доста е, законодателни режими в Европейския съюз, което правят същото. Тоест, ние спазваме правилата. Вие не може да ни обвинявате за това. Второ, дали с това, което правим, е, нарушаваме европейското законодателство? Не с това, което не казваме. Тук вече въпросът е напълно различен и аз мога да кажа, че не смятам, че ние нарушаваме някакви разпоредби вие отправяте обвинения, ние не можем да им отговорим, но искам да кажа следното. Не дейте да си правите бързи заключения за това какво се случва и това няма нищо общо с е, прозрачността и задколисността. За задните вратички нямаме задни вратички предоставяме продукти на отбранителната индустрия, на правителството. Напълно сме наясно, че има абсолютно сериозни е, притеснения в нашите клиенти за тези въпроси. Сега е, работиме с една програма GSP, която е, има възможност да се наблюдава какво точно се прави, правителствата могат е, много добре да установят има ли задна вратичка или не. По този начин ние предоставяме гаранции. Ние обаче не можем да оповестим е, фирмените си тайни, защото в края на кращата те са свързани с нашите бизнес интереси плащания. В случая и в Штатите еднакъв, и в други страни. Понякога се искат данни, които изискват много време. Става дума за искания от правоприлагащи органи, от тайни служби. И извличането на тази данни е свързано с съответни разходи. И ние получаваме плащане за тези разходи. Освен а, това, а, като че ли плащането е дори много благотворно, защото когато съответната агенция знае, че трябва да плати много, ще си помисли колко данни да иска. Така че не може да се правят заключения, че за това, че ние искаме да ни се плати за разходите, ние вършим нещо неправомерно. А дали е, е, можем да подобрим така програмата, функцията Safe Harbor. Опитваме се. Присъединили сме се от гледна точка, от потребителска гледна точка към тази програма. А чисто от бизнес страната от бизна гледна точка прилагаме моноколосус, т.е. защитаваме абсолютно разпоредбите на Европа за защита на личните данни. Нямаме какво повече да предоставим като доказателства и смятам, че трябва да се съобразите с това, че ние не вършим нищо неправомерно, но имаме ограничения за това какво можем да оповестим. Благодаря ви. Много дълго време се занимаваме с тези неща. Още от 2006 година, когато бяха подавани искания за предоставяне на информация, ние много внимателно преглеждаме всяко искане за представяне информация на правителството, отхвърляме някой от тях, продължаваме да изготвяме нашите доклади, свързани с прозрачността. Още през 2010 година го направихме, когато не беше задължително. Предприемаме всякакви мерки, за да гарантираме сигурността на, на, на нашите потребители на обществото като цяло, така че мерките, които предприемаме, съответстват на целите ни. Тук става въпрос за доверието. Разбира се, губи се доверието в информационното общество като цяло. Дали може обаче да си има доверие на правителствата за това какво те правят по отношение на прозрачността? Необходимо е да се проведе реформа в Съединените щати, но не само там, а и в други държави. Това е една много незначителна стъпка, но стъпка, която е от голямо значение и е свързана с изготвянето на доклади е, относно прозрачността. Ние, е, разбира се, ще продължаваме да участваме в този дебат. Много е важно е, за нас това. По отношение на задните вратички и възнагражденията, нямаме задни вратички, не получаваме никакви възнаграждения, свързани с мерките за наблюдение. С сигурно системата може да бъде подобрена и реформирана, може да бъде пригодена към а, потребностите. Разбира се, трябва нещата да се а, разгледат в по-големи подробности. Необходимо е, е да се поеме инициатива от правителствата, да се проведат преговори, да се види как трябва да изглежда тази рамка за националната сигурност и как тя може да бъде защитена. Председателя, вие казахте, че стандартите за криптиране са надежни. Дали е така? Стандартите за криптиране в момента се преразглеждат, подлежат на контрол. Те трябва да бъдат надежни в дългосрочен план, но те трябва постоянно да бъдат преразглеждани и усъвременявани. Така може да се гарантира сигурността. Относно криптирането, господин Алан. увеличават се разходите, свързани за сигурността. Използва се и криптирането, разбира се, за увеличаване на сигурността. Такива системи за криптиране увеличават разходите, но пък по този начин възможностите за достъп до информация са по-добри малки за нерегламентиран достъп до информация. Относно дебата като цяло, смятам, че всички сме на едно мнение. Няма някой, който да работи за, нашата, за нашите компании, да не вярва в прозрачността и откритостта в интернет пространството. Има различни твърдения, които циркулират и в медийното пространство всеки ден. Целта е, може би, да се навреди на услугите, които предоставяме, но необходимо е да работим съвместно, за да защитаваме общите ни интереси. Някои специфични въпроси, свързани с плащането. Фейсбук не изисква заплащане за предоставяне на информация на държавни служби при поискване. Ние сме приели такава политика, че няма да изискваме заплащане, но все пак е интересно да се види дали има смисъл в това да се, иска, да се изисква заплащане на при предоставяне на такъв вид услуги, предоставяне на информация поискана от държавни служби. Относно Safe Harbor. разбира се, нашата компания е силно ангажирана с опазване на личните е, данни. Относно националната е, сигурност, тя се гарантира по два начина. Е, има и законодателство на европейско ниво за защитата на личните данни. Има такава директива, но тя не обхваща националната сигурност. Но в бъдеще това трябва да се вземе предвид при подписването на споразумение между ЕС и Съединените щати. Изглежда има вече такива предложения и това ще е разумна крачка напред. Но в настоящия момент все още няма законодателство в тази област. Благодаря. Въпросът винаги е свързан с националната сигурност, но на коя държава точно. Сега а, последните въпроси на последните трима оратори, които са тук. След това ще дам а, възможност на пеналистите да отговорят до 6 И половина и така, следващите оратори. Е, Благодаря. Въпрос за госпожа Белц от Microsoft. Няколко пъти казвахте, че няма задни вратички във вашите продукти и много се радвам, че казвате това. Проблемът е, че повечето от вашите продукти са с затворен източник, cloud source, така че ние няма, никой не може да види в края на краищата какво точно се случва с софтуера, когато той е инсталиран. Вие давате на някои е, правителства да стигнат до source кода и всъщност е, няма начин да се е, провери, след като е затворен source, да се провери дали това, което вие показвате, е това, което всъщност работи на компютъра. всички, е, всеки софтуер е, open source може да бъде проверен, но е, closed source не може. И въпросът ми е чисто теоретически. Ако Агенцията за национална сигурност или друга агенция в Штатите ви нареди да сложите такава задна вратичка, щяхте ли или бихте ли го направили? Uh, first of all, going back to intercourse, as you... Сега, понеже въпроса води пак до сношение, може би има, знаете, че има един малък град в Масачузет с това интересно име. Аз подозирам, че и вие тримата имате там нещо, ня, някакъв бизнес с някоя организация това е друг начин да се зададе въпрос, е, същия въпрос към моя колега. А именно, дали са се обръщали към вас е, от е, Агенцията за национална сигурност през задната вратичка, казахте не, но същевременно знаете, че такова нещо се случва Вие отговорихте коректно, но всеки си направи извода. Сега, въпрос е, по третия проблем. Госпожа Белс каза, че не се допуска доста под задната врата. Технически е, това е вярно, защото ако имаме лошо програмиране, тогава имаме задни вратички. Ако имаме вируси, а такива има във вашата програма, този вирус вече е задна вратичка. И по този начин се наливат пари в джоба на този онзи да намира задни вратички. Това е един от начините чрез програмите на Windows. Благодаря. Последен въпрос. Уотфорд. Духа на моето изказване е сходен с е, това, което е, чухме току-що. Ние зависим е, от всички тези твърдения за безразборно на събиране на данни. От друга страна чувахме, чуваме от вас нещо съвсем друго. Много трудно е за нас да балансираме двете твърдения. Не бихме могли да го проверим, но трябва да Токът ме заинтригува, че поне двама от вас използваха фразата, че вие е, не допускате, разреш... допускате разрешен и ограничен достъп. А какво е обратното, противоположното на това? Ако не позволявате, ако позволявате пряк и неограничен достъп, какво е обратното? Какво правите, за да не допуснете косвен и, ограни... и неограничен достъп. Да, минавала съм през текст, текст, тест за интелигентност, така че ще опитам да отговоря. Всичко опира до доверие. Това е ясно. Но, естествено, трябва да се опираме върху факти и законовите изисквания. Това се отнася до софтуер и разгорешените дебати по open source, по отворени, открития източник. Да, той е открит, открит е, но за тези, които са разработили софтуер, да използват софтуера точно за това, което се опитвате да избегнете не е по-сигурен този подход. Риска с open source е много по-голям отколкото с контролирания софтуер. Второ, ако аз ако Националната агенция, агенция национална сигурност ми разреши, ще отговоря. Няма, няма задна врата. Не, моят въпрос беше чисто теоретически. Ако имаше такава, щеше ли да ви е разрешено да го кажете? Не, допускам, че нямаше да, се, да, да ми е разрешено да го кажа, защото това е част от е, договорността, от правилата, които трябва да спазвам, да не говоря. Сега стигаме до другия въпрос. Какво означава задна вратичка? През задната врата. За мен задната врата е следното нещо, което е вградено в нашите, нашите програми, в нашия софтуер е, едно уязвимо място, ахилесова пета, което може да се използва. Но не това правим ние. Да, нашия софтуер има уязвими места, както всички програми по света. Но нашия подход е да защитим клиентите си и да затворим, да, предо... да изключим в максимална степен такива възможности, защото разбира се, знаем, че има лица, които се опитват да се възползват от тези пропуски, от тези празноти, уязвими места и да, да навлезат в, да проникнат в ваши системи. Разбира се, това е много интересна тема. Ако правителства по света, ако някое правителство в даден момент използват е, уязвимите места в технологията, за да има достъп до данни, това от политическа гледна точка не мога да говоря от, като политик, разбира се, това е нещо, което може би трябва да се обсъди междуправителствено, на междуправителствено равнище, дали трябва да се режи или не. Но ние, колкото се отнася до нас, не допускаме такива технически слаби места да позволяват достъп на други до данните на нашите клиенти или който и да е, който ползва нашите технологии. Така че пряк и ограничен достъп. Какво означава това? Много просто е. Ние даваме достъп до данни на наши клиенти, които са на нашите сървъри, само при конкретна молба, закономерна, законосъобразна, и провеждаме търсене на данните. Ако те са налични, ние ги набираме, изличаме и ги предаваме на заявителя. Sorry, I'm speaking too long, I'm sorry. Um, so the, you know, that is exactly what we are doing. Това правим и това ни задължава закона да правим и както казах, ние се съобразяваме с законите не само на САЩ, но и на международните норми неограничения достъп, какво означава? Нашите тайни служби, ето, е, скъпи е, хора от тайните служби, ето ви интерфейса, влизайте, проверявайте каквото искате. Не, това искаме точно да избегнем. Ние всички представляваме тук компании и могат да го потвърдят. Има неприятни ситуации, когато затвърдения имаме трудни, изпадаме в трудно положение, което не можем да отстоим тези принципи, но е, е, ще го кажа немски, ако няма конкретни доказателства, това е съмнение е, да допус... допускане на невинност до доказване на вината. Вместо да изпаднем в патова ситуация, която няма да ни помогне, защото полити... ситуацията е политическа, а за нас е, е, нещата опират и до чисто до доверие. Да, няма. Има само законни е, заявки, мълби от правителствата. Не става дума тук за ограничен и неограничен достъп. Няма задни врати, можем съвсем е, открито да го заявим но въпросът е валиден, защото той подчертава нещо много важно. Когато казваме, че вие твърдите, че няма начин, нямаме начин да, да преценим какво точно става, а ние твърдим, че това е истината, търсим прозрачност, парламентарен надзор и достъп, който почива само върху легално разрешение, тогава ще можем с абсолютна сигурност да кажем, че ние ви казваме самата истина за това, което е. Според вас програми като призми и темпора не съществуват ли? Не сме... Не бяхме чували за програма призъм преди да я чуем от вас. Но от описанието, което прочетахте в медиите, такава програма, говори ли ви нещо? Нещо... Не сме участвали в такава програма знали ли сте за такава програма? Или въобще има ли някакъв а, набиране на данни, амблок? Мисля, че въпросът трябва да насочите към агенциите за национална сигурност по света, не към мен. Господин Алън, по въпроса. Всъщност хората си правят извода, свързват фактите и правят съответни извод от това. В медиите се появиха репортажи за набиране безразборно на данни във връзка и с Сноудън, езика, който се използва пряк и неограничен Directed and е в реакция на нашите на е, нашите е, пресъташета, които използваха този език. Той е избран е, повлиян от нас. Това, което ми липсва в момента от мозайката, е очудващо малко информация публикуват правителствата. ние като компании, някои по-бавно, други по-бързо, стигаме до момента, в който сме готови да харчим пари и време, е, за да огласяваме тези молби. Хората, които изпращат молбите за информация, не смятат за нужно да е, дават гласност. И е, те искат от нас е, да кажем това, което получаваме, но и хората, които подават заявки може би е, трябва да минем този етап, когато събираме отделните камъчета в мозайката и получаваме една картина, която не е непременно точна и прецизна. Добре, благодаря за е, заседанието днес, благодаря на докладчиците, които бяха подложени на обстрел, но нашата работа е да се доберем до истината. Благодаря на всички, които присъстваха. Благодарности и на преводачите. Следващото заседание на комета по е, разследванията по, е, ще бъде след 3 дни, след обед от 6 е, от 3 до 18. 6, от 3 до 6. Благодаря.